Action. Action. Buenas tardes. Ден, дами и господа, предлагам ви да започнем нашата работа тук в Комисията по петициите. Пожелавам добре дошли на всички членове и на всички вносители на петиции. Госпожа Мацони е болна и, съж... и съжалява, че не може да присъства в... на нашите заседания, така че заместник-председателите на комисията ще председателстват заседанията. Има някои промени в дневния ред. Точка 12 и точка 14 са отложени за следващото заседание. Ще включим допълнителна точка относно управлението на, бу... на буклуците в Италия. А, вносителите на петицията ще бъдат утре сред нас и ще разгледаме тази точка. За днес дневния ред не се е променил. Ще разгледаме а, Точка 5. Петиция 626-2011 година. Госпожа Йорга, представителка на платформата де Ефектадо por la ипотека е сред нас. И след, след, след това ще разгледаме останалите петиции, свързани с финансовите деривати и банковата система. След това 799 ще бъде разгледана също така след и госпожа 799 господин Сарантино и след това госпожа Родриги, ще бъде след, сред нас, а след това ще, ще разполагате с 5 минути да отговорите на а, въпросите на медиите. За утре сутринта имаме известни промени. Ще започнем с точка 13 господин Шунтис и проблемите свързани с околната среда. След това ще разгледаме гръцката петиция точка 17, точка 16, точка 15 и 18 и 19 относно опазването на а, дивите е, на птиците. Нямаме носители. 20 и 21 достъп на хора с увреждани. Майкъл Кълмър и господин Прескот ще бъдат сред нас. Преди няколко седмици ви беха раздадени протоколите от е, миналото заседание, няма възражение, значи е прият, а на е, заседанието на координаторите ще обсъдиме е, назначаването на омбудсмана и на 18 ще бъде следното, за следващото заседание, но всичко това ще ви бъде изпратено по имейл. Сега минаваме към следващата точка. От дневния ред става дума за точка 5, петиция 600 626 от 2011 година става дума за жертвите на а, и, системата на ипотеки в Испания. Първо бих искал да пожелая добре дошъл на госпожа Колао, за нас е чест. И мисля, че е, битката, която се води в Испания за правото на жилище, за смекчаване последиците на финансовата криза е, за най-уязвимите, благодаря ви, че сте тук. От името на вашата платформа Кажете ни какво правите за защита на най-уязвимите домакинства. Надяваме се, че испанското правителство ще чуе вашия глас и ще предприеме необходимите разумни мерки. Днес ще ще имаме за цел да подготвим едно законодателство, което да защити хората, които са, които са жертви или които са заплашени с е, експулсиране. Аз в, в, в, в момента действам в качеството на председател на заседанието и в това си качество приветствам ръководителката на платформата, а колкото до мнението, което изразих, то е мое лично мнение, а, а лично аз мятам, че за нас е част присъствието на госпожа Полао сред нас. И ви пожелавам официално добре дошла. И след това ще дам думата на представител на Европейската комисия. След това ще, ще, има, ще проведем дебата. След това ще а, представя заключенията на комисията. Добър ден! Добър ден и благодаря ви. Благодаря за това, че е, ни давате възможност да израза мнението на платформата на хилядите хора, участници в нашето движение. Днес аз съм говорител на една платформа, в която участват хиляди и хиляди хора, които се борят за защита правата на човека в Испания. Ще бъда много, много кратка. Трудно е да обясна проблемите за 5 минути, но ще се опитам да е, кажа какви са, какво е, да ви обрисувам положението в Испания в е, момента. Испания е, знаете, член на Европейския съюз, една богата и а, е, развита страна. Днес правата на човека се потъпкват в Испания. Правата на испанците и на испанките. Нека да цитирам няколко числа. Повече от 400 хиляди души са били експулсирани през 40 хиляди души са били експулсирани. 40 хиляди 40 хиляди жилища това значи повече от 100 жилища са били е, иззети, се иземат всеки ден. Тоест едно жилище на всеки 15 минути. Има някакъв технически проблем, някой не чува. Sí, parece que hay un problema técnico a la traducción del griego има някакъв проблем с превода на, грек, на гръцки, който не се чува. Така, още, още веднъж повтарям, става, става дума на 400 хиляди ипотеки, които не могат да бъдат изплатени през последните 5 години и на всеки 15 минути едно семейство бива експулсирано от жилището си. Тук не говориме за търговски, за магазини, за търговски помещения или сгради. Това Испания е държавата членка на Европейския съюз, където се констатират най-много експулсирани домакинства. Също, също време, но в Испания има над 3 милиона и половина празни жилища. Т.е. страната, в която има най-много празни жилища и страната, а, където се извършват най-много експулс... експулсирания от а, основното а, жилище на домакинства. 60 банките успяват и вземат жилищата и <coughs> хиляди хора които в момента са безработни вследствие на финансовата криза, не могат да, из, не могат да, да изплатат ипотеката си, те биват експлосирани, същевременно те продължават да дължат средства и суми на банките за, за цял живот. Тоест, хора, които са ам, взели заеми, а да не забравяме, че през последните години държавната политика бе да се насърчава вземането на заеми. Председателят моли ораторката да говори по-бавно, защото преводачите не могат да следат мисълта. Така, както казах, е, през последните години правителството насърчаваше вземането на заемите, а днес е, стотици, стотици хиляди домакинства не са в състояние да погасат е, заемите си и сме свидетели на социално изключване за хиляди и хиляди а, хора. Но не те са виновни за случващото се. Това са всъщност домакинства, които са а, упражнили основното си право, правото на жилище и са последвали препоръките а, на правителството Първите експулсирани са най-уязвимите. Банките не поеха своята отговорност и държавата не пое своята отговорност. Целият банков сектор в Испания е при, при, при, при прилага практики, които са в ущърп на гражданите. Гражданите и потребителите не са били достатъчно информирани, защото в противен случай може би нямаше да подпишат договорите с банките за вземане на заеми. Така че днес сме свидетели на едно широкомащабно измамничество и, но най-важното е, че хиляди и хиляди семейства, домакинства са лишени от основното си право, право на жилище, е, семейства, които нямат е, достъп до економическия живот като цяло, хора, които не са в състояние да намерят работа, които не могат дори да вземат под найем жилищета, тъй като имената им са на така наречения червен списък на задлъжнялите. И съответно сме свидетели на опити за самоубийство, на заболявания, депресии, следствие на финансовата и економическа е, криза. Е, жертвите са деца, хора с увреждания, е, болни. Всички са жертви на този закон. Всички са жертви и то до живот. Пет, пет, от пет години Испания е в криза. Е, и първо социалистическото правителство, а днес е, правителството на Народната партия вземат временни мерки. Милиони са били отпуснати на банките, банките, които от своя страна са отговорни за финансовата криза, банките, които са измамили своите клиенти. Вместо да се регулират финансовите пазари, правителството с нашите средства, с парите на данекоплаците се опитва се опитва да спаси, да спаси банковите и финансовите институции, вместо да се погрижи за своите граждани. Тоест, обществени, обществени средства е, се изливат в банковия сектор, а от своя страна банковия сектор нарушава и потъпква правата на гражданите. Полицията същевременно подпомага на банките в експулсирането на гражданите и за това хиляди, хиляди анонимни граждани е, се обединиха, за да се чуе техният е, глас. Ние бихме искали да се чуе гласът е, на гражданите, гражданите, мобилиз, които са мобилизирани, които са активни гражданите, които се борят срещу а, престъпните практики на банките. Това, което всъщност е задължение на държавата, в момента се извършва от е, гражданите, от обикновените граждани, които от, от своя страна обаче не разполагат с необходимите средства за това. Европейският е, Парлам, парламент се нуждае от 1 милион подписи, за да може да бъде изработен закон, да се подготви закон, който да защити е, жертвите на измамните и изнудващи практики на банките. Е, трябва да се предприемат мерки, да се е, отмени дълга е, на е, гражда. Е, или, или, или, поне, или, или, или поне в момента, в който гражданите загубват жилището си, да не дължат вече нищо. При всички случаи те са загубили вече и пари, и те са ще загубят и е, жилището си. Тоест, но трябва поне да се отмени техният, е, да се отмени техният дълг, а не да бъдат длъжници до живота. Същевременно трябва да се суспендира, трябва да се прекрати иземането на жилищата. Трябва да бъдат подпомогнати у нези семейства, които имат нужда, които са в нужда и да им се предоставят социални жилища. Е, събрали сме милион и половина подписа и според е, допитванията 90 до 95% от е, испанските граждани е, подкрепят предприемането на подобни мерки. Същевременно бе Европейския съд даде под, подкрепи със свое решение, подкрепи е, действията на гражданската платформа и счита, че е, закона за ипотеките нарушава основните права на испанските граждани и е, изключителните клаузи са в нарушение с законодателството. В е, това обаче, за съжаление, в Испания не е изключение, а по-скоро правило Става дума за решение на съда, основаващо се на директива, приета преди 20 на години, а е, испанското правителство не е, е, прилагало разпоредбите на директивата, т.е. Е, има нарушение на е, правото на общността и това нарушение се отразява пряко на, в ежедневието на гражданите. Е, правителството не, не реагира, правосъдието реагира, но не и правителството. Същевременно един бе внесен проекто закон, подкреп, подкрепен от а, широката общественост. Проекто закон обаче, който не, не можа да бъде прият но е, правителството не, не предлага никакво решение, не търси никакво решение за онези е, хиляди и хиляди семейства и домакинства, които са в е, нужда. В, е, и сега, послед, последното нещо, което искам да кажа, гражданите, които се борят за своите собствени права, биват е, ощетени и Е, и вместо да, вместо да ни помагат, е, биваме наречени нацисти, терористи, е, налагат ни се санкции, налагат ни се глоби. И в заключение, и това ще е последното ми изречение, става дума за едно ежедневно и ежечасово нарушение на човешките права. Е, страната никога няма да излезе от кризата, ако отделният гражданин не излезе от кризата. И трябва е, да бъде обявено извънредно положение в Испания. Знаете, че в, че в Испания все повече и повече се надигат антиевропейски настроения. Ако искате на, на следващите избори европейските граждани да гласуват, ако искате е, да има, да, те да участват в строежа на Европа. Помогнете на европейските граждани, защото те страдат и някои дори губят живота си. Благодаря. Благодаря, господин Штайнер от комисията. Благодаря и добър ден на всички. Искам да благодаря на госпожа Колао за описанието на ситуацията, свързана с изваждането от жилищата на граждани на Испания. През 2011 година получихме жалбата, която ще обсъждаме днес, жалбата на господин Мариан. С нея той настоява на европейско ниво да се въведе подхода на датио инсолутум в законодателството. В този момент комисията отговори, в този момент комисията отговори, че тази процедура за уреждане на такива случаи не се регулира на европейско ниво. Това е задължение на отделните държави членки. Този отговор не се е променил във времето. Бих искал обаче да очертая някои от дейностите, които междувременно получиха развитие. Госпожа Колао спомена една от тях, а именно намесата на Европейския съд. Съдът ясно покани Испания да обмисли своята процедура и да даде на съдебната власт необходимото време за анализ. Така ще се реши дали тези несправедливи клаузи в договорите с потребителите по смисъл на директивата спазват директивата или не. Виждам, че и докладчика, и редица е, евродепутати присъстват днес в залата, а законодателят на 21 април реши да изготви един компромисен текст по предложението на комисията, свързан с ипотечните кредити. Текстът естествено предстои да бъде прият от Европейския парламент и от съвета. В него са включени няколко поправки, представени от докладчика Санчес Преседо. Тъй като текстът все още не е в окончателния си вариант, ще прочета само отказ от информацията за пресата, която предостави Европейския парламент. Първо, за да се защитат по-добре кредитополучателите, евродепутатите е, смятат, че е, гаранциите, включително и е, самия недвижим имот, може да бъде използван като гаранция, стига двете страни по договора да са съгласни. Друга поправка. Когато кредитополучателят не е в състояние да си покрива вноските, институцията отпуснала кредита, продава имота по най-добрата възможна тръжна цена, за да предотврати прекомерна задлъжнялост във времето на кредитополучателя и да, го защити, и да негови интерес. Това е анализа от който Европейският парламент направи, беше предварително подкрепен този текст на 22 април. Комисията би могла да, да подкрепи този текст, така както е казано и в проекто споразумението. Друго обстоятелство в този контекст е, че на европейско ниво общият надзорен орган, Европейски българската банкова институция се ангажира с разработване на становище. Там ще се съдържат най-добри практики в сферата на забавяне на плащания по задължения и прехвърляне на движими имоти към банката. Това, разбира се, е документ, който трябва да премине през вътрешната процедура, за да бъде прият. В момента той няма правна, правно задължителен характер. Но на базата на а, обстоятелството, че а, този документ ще бъде разработен в последствие от а, надзорния орган, вероятно той в последствие ще бъде възприят и от националните власти. Освен това, групата на потребителите на финансови услуги наскоро беше на групата беше възложено да изготви един доклад по прекомерната задлъжнялост. и да предложи начини за защита на потребителите, изпаднали в финансови затруднения. Нашите колеги от DG Sanko също изготвят документ, който ще бъде посветен на прекомерната задлъжнялост и вероятно ще види бял свят към края на пролетта тази година. След това на ниво комисия ще помислим какви са възможностите за допълнителни решения. Благодаря на господин Штайнер, председателя. А сега господин Дейс. Благос... Благодаря, господин председател. Много се радвам, че госпожа Колао успя да използва възможностите, които предоставя тази комисия, комисията по жалбите. Това е начин гражданите да разкажат за проблемите си, да го направят по начинът, който, на който станахме свидетели всички ние днес. Това е пътя. Това е и смисълът на Комисията по жалбите и това е и смисълът на Европейския съюз. Казвам го, защото вие, за щастие, вие внесохте в Европейския съюз тези а, испански нрави. А, и ги представихте пред нас тук унижавали са ви у дома? Обяснихте на евродепутати от Гърция, България, Испания, че това обаче доведе до мобилизация на социалната енергия. Обяснихте какво представлява тази а, мобилизация. Вие обаче познавате а, положението и го познавате много добре. Живели сте по сянката на заплахата от 96-та година. Аз много внимателно и слушах вашето изказване, и слушах ви с интерес и се надявам, че и вие ще а, бъдете така любезен към мен. Когато на моя дом а, когато някой почука на вратата на моя дом, аз бих казал, че вие правите грешка. Ако не се опитвате да разкажете за затрудненията си. Вие в момента ни разказвате по какъв начин тези проблеми се отразяват на гражданите, на техните семейства. Аз самият съм от баските земи и имам възможност да говоря тук в този храм на мира и диалога в Европейския парламент. Нека да го кажа съвсем ясно. Вие се опитвате да ни притиснете и се опитвате да защитите нашите идеали тук. Казвам го с цялото разбиране по проблема, който ни представяте. Госпожа Колао, вие дойдохте тук. Комисията е приела стандарт срещу а, крайните действия в сферата на стандарта на ипотеки. Единният ипотечен пазар е по-добре регулиран, той работи по-добре. Така че в случаите, в които имотите се отнемат а, от длъжниците или когато те се из, изваждат от имота, това е първата крачка. Това е начин, това е опит да се намери решение. Нека да ви кажа следното, госпожо Колао. Комисията по жалби може да подкрепи онова, което в момента прави испанското правителство, а именно а, то се опитва да се справи а, с положението а, по най-спешните възможни начини, а, като се опитва да предотврати социалното изключване. Но тези въпроси не могат да бъдат решени на европейско ниво. Тук става въпрос за принципа на субсидиарност и нашият, нашият, нашето място в схемата на испанското правосъдие и испанските съдилища. Вие се изправяте тук пред всички европейски граждани. Имате правото на това. Но има и право, има и право на онзи, който не е съгласен с вас, да ви предизвика. Благодаря ви. Благодаря. Господин Санчес Преседо, ще ви помоля да се успокоите, за да не губим време, тъй като имаме доста натоварен дневен ред. Благодаря, господин председател. Искам да Приветствам добре дошла госпожа Колао. Много се радвам, че тя е тук и внимателно изслушах изложението й. Освен това, искам да отговоря на някои от е, тревогите, които тя сподели с нас, тревоги, които а, е, въжат за групата, която тя представлява. Групата на социалистите в Испания подкрепя а, е, това популистско законодателство. Разбираме, че много от проблемите, които съществуват в момента в Испания, са резултат от безотговорната практика на сключване на ипотечни заеми. Тази практика трябва да бъде прекратена. Така че можем да започнем като ясно кажем, като ясно кажем, че трябва да намерим и решения за излизане от кризата. И то решения, които да ни помогнат да работим по-добре. Трябва да защитим най-уязвимите категории от обществото и в една в една нестабилна ситуация. Имам предвид в момента вложителите, имам предвид банките, имам предвид фирмите. Европейският парламент е предприел а, редица инициативи по отношение на банковия сектор и това според мен е един добър пример. Това е един от начините да се преодолеят ексцесиите, на които сме свидетели. А, както чухме от представителя на комисията, тази седмица беше постигнато споразумение между парламента и съвета а, по директивата за ипотеките. Според мене, тя ще се заеме с два много важни въпроса. Единият ще бъде да се избегнат безотговорните заеми, без да се предостави информация на, наймо, на заемополучателя, без да се направи независима оценка на платежоспособността му. Освен това, тя ще бъде опит за решаване на проблемите, които възникват в хода на полезния живот на ипотечния заем. Директивата за ипотечните кредити вече е част от законодателната реформа, която трябва да бъде изпълнена в държавите членки. Държавите членки трябва да реформират своето ипотечно законодателство, така, щото да спазват принципите на директивата. Аз представих поправки, те бяха приети и Една от тях е, че ипотеката не бива да позволи отнемане на имота. Според мен това е разумно. Освен това, се проявява търпимост, докато се търсят решения, които не са толкова драматични. Второ, в случай на отнемане на имота в полза на банката, мисля, че трябва да се предприемат мерки за защита на уязвимите. Тези мерки трябва да бъдат реални не само на хартия. Те трябва да бъдат и интелигентни – Говорихме за възможността за определяне на по-добра цена на имота в случай на отнемането му в полза на банката. А, що се отнася до случаите, в които а, длъжникът представа да а, погасява задълженията си, много се радвам, че вече има решение. Има възможност да се предоговорят условията по заема, а, има възможност да се прекрати договор или да се търсят а, други решения но е възможно да се прекрати плащането на кредите. За задълженията, които остават непогасени, предлагаме държавите членки да приемат мерки, за да а, принудят потребителят да ги покрие. Така че това са основните положения в директивата. Опитваме се да сведем а, нещата до минималният а, доход. Трябва да определим и какви, а, какъв е той. В момента обсъждаме именно този въпрос. И трябва да видим и как да се реши проблемът с дългосрочната задължнялост и прекомерната задлъжнялост. Това е проблем на много семейства, но е проблем и за економиката. Международните експерти го наричат проблем на системата. Няма да преодолеем кризата преди да намерим решение на прекомерната задлъжнялост в нашето общество. Трябва да помогнем на гражданите да задоволяват основните си потребности в периода, през който се справят с прекомерната задлъжнялост. Мисля, че това е прекрасна възможност да обменим виждания по въпроса. Европейската директива за ипотечните кредити няма да бъде панацея, защото проблемът е прекалено сложен. Смятам обаче, че директивата ще ни покаже правилния подход. А Испания ще трябва да приеме този подход за да може да следва по напредналите в това отношение страни, не само в Европа, но и в Съединените щати. Там от десетилетия има а, стандарти в това отношение. Тоест има начини, има решения и се надявам, че в хода на днешното заседание ще имаме възможност да обменим виждания и да стане ясно, че Европейския съюз наистина реагира на възникналите а, трудности по отношение на ипотечните кредити и може да предложи решение за излизане от тази криза криза. Благодаря. Sí, muchas gracias también. Eh, yo quiero saludar la presencia de Ada Colau en nombre de la... Много ви благодаря сега. Искам да поздравя госпожа Колао за нейното присъствие тук и за това, че ни представи проблемите, които са свързани с работата на нейната платформа. И може би тя очерта една картина, от която ние всички трябва да се засрамим. Какъв е проблемът? Проблемът е в самата система. Система, която позволи всичко описано от госпожа Колао да стане. Това е проблемът именно. Не можем да продължим да пронасяме тази система. Имаме вече измаредна ситуация, това е видно. Не можем да сравняваме нещастието на десетки хора, което е предизвикано не от тях самите. Una grave, en todo caso, falta respeto para las personas. Вие направихте едно сравнение, което показва, че не уважавате нези, които страдат. Тук имаме, може да се каже, една хуманитарна извънредна ситуация, една хуманитарна криза. Ясно е, че има нужда от изменение на законодателството. За съжаление обаче няма необходимото мнозинство, което да е необходимо при приемането на подобен тип законодателство. И това е парадоксално, тъй като гражданите искат именно такова законодателство. Именно в парламента, като че ли не представяме мнозинството от гражданите в Европа. Може би това е основният проблем днес. И това е проблемът в условията на една пряка демокрация. Трябва да променим законодателството, така че то да отговаря на здравия разум, както спомена госпожа Колао преди малко. Тук говорим за хора, които не трябва да бъдат експулсирани, които не трябва да бъдат извеждани от техните основни домове заради неплащане. И мисля, че ако Европейският съюз не може да реши този а, конкретен проблем, това наистина ще доведе до сериозна криза, тъй като а, това не е проблем на едно индивидуално лице. По този начин ще стигнем до една макроекономическа криза. А, виждаме, че има действия предприемани от европейските власти в различен контекст, но в крайна сметка става дума за решения, които са взети, които са довели до тази драматична ситуация, за един модел, който ще мултиплицира кризата. Ние трябва да променим модела на отдаване на ипотеки, така че в крайна сметка да се предотврати задълбочаването на кризата. Ако не намерим решение на този проблем възоснова на демократични мерки и на здравия разум, то в този случай Европейския съюз ще бъде сериозно наказан и то съвсем справедливо. Благодаря ви, господин Рамоева. Por alusiones le estoy diciendo que no necesito ni un minuto. Yo no, en ningún, mi querido amigo Raúl, yo no he puesto. Сега, моят уважаем приятел Раул Румева. Какво мога да кажа? Тук въобще не говоря за смъртни случаи. Не говоря в моето сравнение <laughs> да говоря за съвсем други неща и в случая не проявявам липса на уважение. Сега не изброявам хората, които са поискали думата и реда, в който ще я вземат. Ако сте съгласни сега, от този момент нататък, тъй като ще трябва все пак да се изчерпим дневния ред за днес, бих искал колегите, които са поискали думата, да говорят максимум по 3 минути, 3 минути на всеки. Ако вашата политическа ако представител на политическата ви група не, не е взел думата. Ha hecho una descripción de lo que ha hecho el gobierno español. Entre otras cosas, señora Colau ha pedido un fondo de viviendas. El gobierno... Чухме описание на ситуацията. Сега тук говорим и за фонда за жилищното настаняване. Испанското а, правителство отдава над 100 000 подобни жилища на нуждаещите се. И тук говоря за един текст, който приехме в понеделник. Имаме инициатива, законодателна инициатива за нова директива за ипотеките, която се радва на подкреп от моята политическа група, от социалистите, от АЛДЕ, от зелените. Може да се включат и консерваторите. Така че, госпожо Колао, ако видите текстовете, които се изготвят, ще видите, че не сме непоследователни в това, което изготвяме. като че ли няма разнобоя между продълженията в Европейския съюз и в Испания. Така или иначе това, което става в Испания, не противоречи на изготвянето в Европейския съюз предложения и това, което в крайна сметка се приема от Европейския парламент. Наистина не мога да разбера позицията на господин Ромева, особено като имаме предвид, че неговата група беше част от споразумението. Зелените приветстваха споразумението което в крайна сметка ще гарантира по-голяма закрила за гражданите. Това казах вашата група, господин Ромуева. В крайна сметка това каза вашата политическа група. Така че не мога да разбера това, което казвате, че това е аномалия в европейския контекст. В крайна сметка ние се опитваме да постигнем нещо, което наистина е добро и ако мнозинството от е, депутатите в парламента са за нещо, то в този случай то трябва да бъде прието. Нека да подчертая, че говорим за текст, който е прият от е, НП, социалистите, АЛДЕ и Зелените. Испанското правителство може би предприема правилни стъпки, ако Европейския съвет е съгласен с предприятите стъпки. Мисля, че всички ние смятаме, че е изключително жалко, че има семейства, които са експулсирани от домовете си и се борим срещу това. Много ви благодаря. Господин Солакус. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαπιστώνω ότι η κρίση μας έφερε όλους. Господин Председател. Благодаря господин Председател. Τους αναφέροντες προφανώς και οι αριστεροί αρχίσαν να πιστεύουν. Благодаря господин Председател. Сега от това, което казахте, разбирам, че консерваторите а, напоследък действат много по-резервирано. В Гръция има абсолютно същия проблем. Същото можем да кажем за Италия. Можем да кажем, че това е проблем за онези, които са си закупили дом с ипотечен заем. Банките също са изправени пред сериозни а, проблеми. проблеми, които опасявам се, че така ще трябва да бъде решено като се подчиняване на условията, наложени от Германия. Въпреки, че германското законодателство позволява решаването на измаредни ситуации и решаване, взимането на решения, които са в полза на кредитополучателите. В крайна сметка взимаме решения, които се отразяват върху цяла Европа и върху целия свят. Говоря за това, че правителствата ни се опитват да решат проблемите, като не налагат социални критерии. Нашата комисия в Европейския съюз ние сме изправени пред различни проблеми тук трябва да си помислим не само за това дали имаме компетенциите да решаваме тези проблеми или не. Но така или иначе всички разглеждаме тези явления в Европа и много скоро след като те възникват се стига до социални безредици. Но в крайна сметка това към което се стромим, е едно е мир в обществото, една миротвореност. Така че това, което мога да предложа е да се изрази това желание пред Европейската комисия, европейските институции, а именно ипотечните заеми от сега нататък да бъдат гарантирани с обезпечение. Просто е немислимо ипотечните кредити да бъдат търгувани на международните фондови борси. След това, на второ място, трябва да се въведат такива инструменти, че онези, които управляват спестяванията на нашите граждани, да бъдат банките. Не може нашите банки да се превърнат в казина социалните партньори ще трябва да компенсират щетите в такъв случай, ако допуснем това да се случи. Наистина трябва да действаме много предпазливо. Споделям становището на преждеговорившите и да се присъединя към съчувствието към онези, които страдат. Това е най-малкото, което можем да направим на този етап. Можем да вземем съответните решения. Според мен, испанското правителство трябва да покаже повече толерантност, и да остави на кредитополучателите повече време, докато се изчака европейско решение на проблема. Господин Катес. Е. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че това е един от най-щекотливите въпроси за Европейския парламент въпрос, който се отразява, има своето въздействие както върху испанските граждани, така и другата в Европа. Мисля, че се усеща отражение и върху правата на човека – Не смятам, че днес ще можем да решим проблема и веднага да можем да пристъпим към успешно решение. Комисията за по петициите се нуждае от повече време, за да набере необходимата информация. Трябва да преценим това, което би следвало да се получи при европейската уредба. Трябва да разгледаме и други политически области и това е предложението, което аз имам в случая. мораториумът върху плащанията. Тези петиции са петиции де минимис. Като тук се включва и принципа за субсидиарност, правомощията на държавите членки, на институциите. Трябва обаче да погледнем това, което става в Испания – и то внимателно. Всички ние, депутатите, трябва да разгледаме възможностите, които са налични, например, за Андалусия. Тук говорим и за правомощията на съответното съдилище. Съдът на Европейския съюз излезе с решение срещу злопотребите и срещу начините на, за подвеждане. И мисля, че това трябва да влезе в националните разпоредби, в законодателството на отделните държави членки. А, смятам, че испанската правна система е по чувствителна и според мен гражданите са напълно наясно с този факт. Тук говорим за един специален случай, който е доста неприятен за гражданите. Комисията също има своите задължения. Трябва да направи по-подробни доклади с повече правна подплънка, с повече юридическа обосновка, отколкото това, което ни представиха днес. Комисията също не бива да приключва работа по този въпрос. Съгласен съм с някои от коментарите, направени от моите колеги депутати. Наистина сме в една ситуация, в която социалният мир е застрашен в страните в Южна Европа. Това не може да ни остави безразлични. Така че, още веднъж повтарям, петицията трябва да остане отворена а комисията, нашата комисия, Европейската комисия трябва да навлязат в по-сериозни подробности, особено, що се отнася до новите правила, които се изготвят на европейско ниво. Господин Буштинаро. Колеги, дистинși петиционари, ни s-a spus 40.000 de evacuări în Spania până în acest moment și procesul continuă. Благодаря ви. Днес говорим за 40 000 експулсации, които са се случили в Испания и нещата продължават по същия начин, без никакви спирачки. Искам да помоля Европейската комисия да разгледа въпроса извън политическите разделения, да се постави на мястото на всички тези хора. Ако направим това, или тези компетенции са прилагани частично. Например, подвеждащата реклама правя правата на потребителите, прозрачността на договорите. Унези малки буквички, които са някъде под линия, където въобще не може да ги потърсите. И какво става накрая? Един милион испански граждани са изпаднали в беда. Истинска трагедия за тях. Но това не въжи само за Испания. Подобни събития се случват в цяла Европа. Затова Струва ми се, че испанското правителство е онова правителство, което трябва да упражни контрол над банките. 2008 година избухна кризата. Днес сме 5 години по-късно, 2013 година. Но междувременно проблемите не бяха решени. Става дума за десетки, стотици хиляди хора, за които времето е изтекло, кои, хора, които нямат вече нито материални е, средства, нито е, психически сили да се борят. Но ни, от друга страна, ни, ни, никой не може да бъде наказван два пъти. От една страна им се отнема жилището, от друга страна е, гражданите са задължени да продължават да плащат заема или ипотеката за нещо, което вече не е тяхна собственост. За... Тук е, от нас се иска един минимум, миним, минимум солидарност. Кой е, кой е потърсило отговорността у банките? Банките, които практикуват е, по, е, и които прилагат подобни практики, които упражняват подобни практики. Чували ли сте някоя директор на банка да, да е платил, който е трябвало, да, който е бил наказан за това, че е предложил неправилен или измамен договор на някого. Не, те продължават да получават бонуси, те продължават да живеят под един златен парашут. Те продължават да получават средства от България, от Румъния, от, от Испания, от обикновените граждани. А днес милиони, милиони и милиони хора са изправени пред а, трагедии. Трябва да си признаеме, дами и господа, че Европейския съюз е, не успя е, да защити правата на своите граждани в целия Европейски съюз. Затова днес ние искаме време, искаме още време, но тези наши съграждани не разполагат с, с, с време. За тях времето е изтекло, а и ние не разполагаме много време, защото и нашието, нашия мандат изтича през 2014 година. Затова това аз призовавам комисията, съвета да, реш, да решат, да обсъждат нещата спешно, да намерят спешно решение, защото съвета не може да си затваря очите пред този огромен социален проблем. Ние всички сме застрашени от социално цунами. Господа Вилан. Сеньора Колау, ciudadanía que usted representa. господин председател. добре дошли на всички от тези, които представляват вашите съграждани. Ние като комисия на по петициите сме горди това, че получихме инициатива, получихме а, документи от е, хора, които имат гражданско съзнание, гражданска отговорност, онези стотици, хиляди мобили... граждани, които се мобилизират за да защитат правата си, защото все още не са е, защото държавата не е там, за да ги защити. Вие вие сте тук, защото сте сами, защото банките ви обърнаха гръб, защото една част от обществото ви обърна гръб. Аз не съм, пред, не съм тук в качеството си на представител на партия, а на обикновен гражданин. Кои сме ние, че да хвърляме, е, да обръщаме е, гръб и да, и да да е, осъждаме нашите съграждани. Напротив, за нас е чест и гордост. че сте тук. Е, Вашата петицията, която сте внесли, това е симптом на, една, на едно заболяване, на едно социално заболяване, е, едно социално заболяване, чието жертви са е, обикновените граждани, обикновените е, домакинства, които от своя страна въобще не са виновни за кризата и за провала на системата. Миналата година 40 милиона, милиарда евро бяха отпуснати за, за спасение на банките, а от друга страна хиляди хора бяха, се намериха на на улицата, хора, които нямат вече и, една, а, и едно евро спестени. Така че ние не трябва да налагаме санкции да, на тези хора, а напротив, трябва да, да, да бъдем солидарни. Да, господин Бощинаро, прав сте, но не минимална солидарност, а максимална е, солидарност. Ние трябва да отговориме на тяхното искане, ние трябва да подкрепиме тяхното, тяхните искания. Е, директивата все още не се прилага, така че тези наши съграждани е, са лишени от защитата. Е, те нямат правна защита, така че ние трябва да направим крачка напред. Гражданската инициатива ни, дава, ни, ни предоставя инструментариум, за да промениме нещата. Това са хора, които са били измамени. Измамени. Е, и те са тук днес сред нас не за да за да се покажат, а хора, които искат да защитят е, своите съграждани, своите семейства. Те са измамени. Мисля, че и се надявам, че мога да разчитам на вашата подкрепа и на нашата подкрепа за напред. Е, дами и господа, и аз, е, както и с моите колеги, бих искал да поздравя вносителите на петицията. Е, аз ви подкрепям, аз съм солидарен с вас. Наистина, нещата бяха описани по един много реалистичен начин и нещата са точно така. Събитията имат последици за гражданите, за, стотици, хиляди, милиони граждани. Положението в, Исп... в Испания е непоносимо. Положението е нечовешко. Тук тук става дума за човешки съдби и хора се обръщат към нас, граждани, които представляваме отговорни граждани. Това е. Това, това, са, това са събития, които а, които се отразяват на живота на гражданите, полиция, намеса и така нататък. Това са непоносими неща. Някои от нас са, са е, реш, решихме твърдо да действаме твърдо. От една страна сме свидетели на измамничество, на мошенничество. Ние не можем да, прием, да приемаме подобни неща. Това, това, това, е, това е положение, това е ситуация, която е в противоречие с основите на е, европейския модел, с европейските е, ценности. Но ние, ние трябва да, взем, да вземаме мерки, когато дадени събития са против, в противоречие с нашите ценности. Когато намираме се в едно парадоксално положение, парадоксална ситуация – наши граждани са взели, са взели думата и искат да бъдат защитени. Ние вярваме ли в нашите стойности, в нашите ценности? Смятаме ли, че, смятаме ли, че те са застрашени? Ако е така, то наистина трябва ние трябва да вземеме мерки, за да защитиме гражданите и да отговориме на техните очаквания. Така че, ако наистина тук има нарушаване на човешките права. Няма, няма, няма никакво съмнение. Тази, тази петиция трябва да продължи да бъде открита. Ние не можем да е, изпратиме е, тези документи към дело? Не. Петициите. Знаете, че ние не можем да... Ние като комисия можем само да дадем мнение. Самия парламент от открива или, или закрива а, дадени петиции. Ние като комисия даваме, а, даваме свое мнение, така че ние ще дадем правомощия на комисията да продължи да разследва а, положението, ситуацията, за да можем да убедиме парламента в правотата на тази е, петиция. Ако не се намери решение на равнище Европейски парламент, то трябва да се отиде на съд, за да може съда да вземе решение и държавата да бъде осъдена да вземе необходимите мерки. Но е, мисля, че вносителите на петициите трябва да знаят следното. Ние ще проследиме развитието на събитията до е, приключването и до, до положителното приключване на нещата. Но от друга страна, благодарим, благодариме ви за вашата мобилизация, защото без мобилизираните испански граждани никога нямаше да започне тази процедура. Без тяхните усилия, без е, тяхната мобилизация, нищо нямаше да се случи. Това е, от друга страна ни вдъхва и надежда, и, и, и, и ми се струва, че вървиме в правилна посока. До сега нямаше последователна политика, последователно последователна нормативна уредба в отделните държави членки. А, и за това струва ми се, че новото законодателство, кое, към което вървиме, ще, ще е, ни позволи да решиме проблемите, защото в противен случай просто е, вървим към провал. Но е, тук говори се за несправедливото правосъдие, хора, които са взели заем примерно за 200 хиляди евро, каква е било студността на тяхното жилище. А след това в един момент банката казва, че това, че това жилище струва едва 50 хиляди евро. Защо? защо тогава, защо тогава гражданина трябва да доплаща разликата до 200 000 евро, а това е абсолютно несправедливо. Така че, надявам тази петиция ни е, ще бъде една основа, една база за нашата дис, дискусия. Е, ние трябва да подкрепиме, да дадеме кураж на вносителите на петициите, за да могат наистина да продължат да защитават унези, които е, са лишени от права, защото самото общество им от, отказва да защитава техните е, права. Вие, когато председателствате, сте, ми, сте доста гъвкав и аз също ви давам възможността да се изразите малкото по-дълго. -по Госпожа Миранда, моля ви, оставете ме да се изкажа. Аз ви оставих да се изкажете. Оставете ме и аз да се изкажа. Това правителство е приело укази и за... закони, които ни бяха а... внесени от зелените. Аз се радвам, че ние всички, всички политически партии тук успяхме да се, да се споразумееме за едно нещо, нещо, което в момента се изпълнява от испанското правителство. Това е което исках да ви кажа, госпожо. Господин Преседов. Трябва, трябва да, трябва да отговоря. Съжалявам, трябва да, да реагирам. Не искам да говориме само за Испания и да говориме за е, испанска политика. Ние сме тук, за да защитаваме интересите на целия Европейски съюз. Ние сме приели директива, която е, може би не е съвършена, но Испания е тази, която трябва да вземе съответните мерки за, за да прилага разпоредбите на директивата. Тази тази директива бе приета много преди кризата. И, а, но, но в крайна сметка това е прието от а, Европа директива и израелското правителство, независимо кое е то, трябва да я прилага. Следващата ораторка. Благодаря, господин председател. Да, наистина има много, има много емоции, има много вълнения, но защо? Защото наистина имаме има меж... Е, хора, има, има... става дума за съдби на хора, на... на хора, чието глас не се чува. Мисля, че без това усилие, без е, е, вносителите на тази петиция, на тази жалба, нямаше да говориме за тези хора, за хора, които, чието, чието проблеми не се решават не, не става дума за един аспект на кризата или за, някакъв, за някаква изолирана криза. Става дума за последиците от е, бал, спукалия се балон на а, свързан с спекулациите в Е, областта на недвижимата, недвижимата собност, е, собственост, е, банкови спекулации, е, спекулации в най-различни области за унези, става дума за унези, които си напълниха джубовете. Спомняте си, когато избухна скандала с Lehman Brothers, взехме реш... Взехме реш... Взехме реш... решения Нека, нека не забравяме, че години наред банк, банковия сектор обясняваше на гражданите, че е, няма рискове за, при вземането на е, заеми. Години наред гражданите бяха мамени, лъгани и онези, които загубиха работа заради ограниченията, заради економическата криза, загубиха и е, жилището си. Тоест, те е, загубиха едновременно две от основните си права правото на труд и правото на жилище. Същевременно обаче те продължават да изплащат заеми за жилища, които са е, станали владение на банките за жилища, къщи, които се продават на а, търк. Тоест, ние, ние сме, ние сме гласовете на тези, чието глас не се чува. Ние сме тук, за да мериме решения. Тук не става дума за а, ам, преговори. А, ако Днес, днес испанските, днес е, са спасени с, с европейски пари, с пари на дъник, и за това трябва да се предоговорят е, заемите, ипотеките и да се преразгледат, е, да се преразгледат цените и сумите, които дължат гражданите прилагането на датио инсулутум ще бъде едно решение, което е добро, ще бъде добро за всички на първо. Госпожа дано. To... Благодаря ви съвсем накратко. Просто да излезем от испанския контекст и да разширим малко дискусията, тъй като вие споменахте различни държави и членки в изказването си, господин председател. Не споменахте моята родина Латвия. А, у нас този проблем също съществува. При това а, бих казала и във всички балтийски държави, не само в Латвия и пропорционално по отношение на броя на гражданите, мисля, че броят на хората, които трябва да напуснат жилищата си е сравним като процент с Испания. Естествено, трябва да изчакаме новата директива за ипотечните кредити. Но всички ние говорим за социална Европа. Съединените щати въобще не твърдат, че са социална държава, но като че ли те са по-социална държава от нас. Искам да благодаря на испанските вносители на жалбата. Благодаря много. Преди да дам отново думата на госпожа Колао, позволете да бъда съвсем кратък, господин председател. Няма при да дадете думата на госпожа Колао, позволете аз да кажа няколко думи, ще бъда кратък и няма да бъда емоционален. Позволете обаче да довърша това, което исках да кажа. Говорихме за участието за което става дума не само по отношение на Испания, а и за други държави. Проблемът е труден за решаване. Причините са много и различни. Но и вие знаете, както и аз, че често пъти ни казват, че ние не представляваме гражданите. Това не се казва в обществени дискусии, казва ни се у дома и трябва да кажем, че не е никак демократично, ако е така. Всички граждани, които са ни поставили някакъв проблем, разбира се, са добре дошли да го направят. В момента обаче това, което обсъждаме, не е проблем. От 2011 година благодарение на една система за ипотечни, за отпускане на, ипоте, на ипотечни кредити, която трябва да бъде реформирана, в която има много пръзноти, този проблем съществува. Но системата даде възможност на 97% от гражданите да си а, изкупят жилищата. 3% от гражданите имат трудности. А, това са а, слабите, от които имат нужда от защита. Какво означава защита? Едно е да се променят законодателството, за да се предотвратят а, е, е, тежки а, е, ситуации, в които човек е останал и без работа и накрая остава и на улицата, защото му отнето жилището. Но съвсем друго е а, да навлизаме в демагогията, господин председател. Нека да кажем, това не е проблем на Испания, това не е проблем на днешния ден. Това е нещо много сложно държавата се опитва да намери решение. Може би то не е по вкуса на всички, но ние се опитваме да наложим общи стандарти за целия Европейски съюз. Искам да кажа на госпожа Колао, не губете надежда, работим за решаване на проблема. Благодаря. Заповядайте, госпожо Колао. Благодаря. Много неща се казаха, трудно е да се отговори на всички. Господин Летри отговори на господин Утогайс. Той разказа какво прави неговата политическа партия в Испания. А, те лъжат и то а, целенасочено. Обвиняват хората в насилие, когато те се опитват да защитат човешките си права, което е погрешно. Той е единствен смята, че разбира проблемите на, на хората, че може да отговори на тях и а, го прави с лъжи. Също така, ние сме дълбоко убедени, че диалогът е единствения път напред. От 4 години се занимаваме с тази проблематика. Гражданите ни подкрепят и гражданите са изключително търпеливи, докато банките се подкрепят от държавата опитахме всички възможности, говорихме с всички, до които успяхме да се доберем. Говорихме с Социалистическата партия, говорихме и с всички останали партии, които бяха готови на диалог, говорихме с общини, представители на общините, събрали сме стотици подписи, но законът не ни позволява да защитим гражданите. Направихме и възможното, и невъзможното. Обърнахме се към народни представители от вашата партия с писмо. Помолихме ги да дойдат на среща с засегнатите. Така е, искахме да обясним, че нещата са спешни, но никой от вашите съпартийци не отговори. Те не проявяват никакво желание да обсъждат въпросът с жертвите на злоупотребите. Ние, разбира се, из, използваме възможността да протестираме, защото това е наше човешко право. И да изпращаме жалби, но народните представители пък са задължени да ни изслушат. Днес чухме, че нашите протести са напълно законни. Извинявайте, говоря много бързо, за което се извинявам на преводачите. Съдиите също пуснаха съобщение за е, пресата и всички знаят, че протестът е мирен, протестът е демократичен и а, той не бива а, да а, бъде сравняван с тероризъм, нацизъм, нещо, което вашите съпартийци а, доста често правят. А, те трябва, може би, веднага да се оттеглят, да си подадат оставките и вероятно ще бъдат съдени, ако го направят. Защото в други държави, като Германия, например, да се говори за нацизъм в този контекст е наказуемо, а вие го правите непрекъснато. Вие го правите и във вашата политическа платформа. Това е обаче е един вулгарен опит да се отклони вниманието от реалните проблеми. Вашата партия не иска да направи всичко, да направи каквото и да е по всичко, за което вече е, говорихме. Гражданите обаче е, подкрепят нашата платформа, подкрепят протестите и за това ние ще продължим. Дори и да се опитате да ни подложите на съдебно преследване или да ни обвините в извършени престъпления. Вашата партия го прави по телевизията в Испания. Обвиняват ни в какво ли не без доказателство, правите опит за сатанизиране, но истината в крайна сметка ще се разбере. Вие говорите за Европейската директива, която ще бъде приета наскоро. Бих искала да се обърна към евродепутатите да имат предвид – следното. Директивата ще помогне в бъдеще. Тя съдържа текстове, свързани с сключването на бъдещи ипотечни кредити. Има необходимост за предоставяне на информация, за... има изисквания за отделни клаузи в договорите. Въпросът обаче не е въпрос на бъдещето. Има хиляди хора, които вече са засегнати непосредствено, а други опосредствено, така че е необходимо решение веднага, в момента. Освен това, нека да кажа, че Европейската директива а, ще помогне в а, нормалната ситуация, нормалната ситуация, която съществува в други европейски страни. Тя обаче няма да помогне в ненормалната, изключителната ситуация, която съществува в Испания. Там са необходими съвсем различни а, изключителни мерки, защото и, и ситуацията е изключителна. Освен това, има група в Испания, за която вие казахте, че ще реши проблемите. Проблемите няма да се решат а, по този начин. 6000 а, а, жилища а, а, са обект на. М- са жилища, от които а, собствениците им ще бъдат извадени. И това няма да реши проблема. А, банките отнема жилищата, а държавата ги изкупува от банките. И вместо да, тези жилища да бъдат предоставени отново на семействата, които имат нужда от тях, държавата ги продава на чужденци и то по спекулативни а, начини. Така че според мен е, а, тук приоритета трябва да бъде а, интересът на Испания и на испанците, а не на чуждите спекуланти. А, тази политика води до допълнителна задължнявост и не предлага никакви решения. Съдията Ехо е съдията, който направи преюдициалното, изготви преюдициалното становище на Европейския съд. Вчера в Мадрид той каза, че а, законът, който в момента а, е представен в парламента от Народната партия е чудовище. Това не е а, мой цитат, това е цитат от съдята. Той смята, че този закон ще създаде още а, повече а, затруднения. Може би и съда, и съдиите, и полицията са терористи. Всички са терористи. Съжалявам, имаме и други жалби. Председателя. Позволете да приключа, като кажа, моля, елате в Испания и ще видите със собствените си очи. Елате, разговаряйте с а, всички страни, разговаряйте с съдиите, с полицията, с семействата. Изпратете, моля, делегация в Испания. И Испанското население може само да се надява, че вие ще дойдете и ще видите нещата със собствените си очи. Благодаря, госпожо Колао, председателя. Господин Йорга ще отговори. А аз ще говоря от името на моята политическа група. Вие имате представители в, Баск... в земята на баските, имате си платформа там, в вашата партия Комунар не дайте да твърдите, че не е така. Освен това, отправихте много тежки обвинения. Казахте, че нашата партия ви е обидила по телевизията. Моля, посочете конкретни имена. Ако искате да кажете нещо, моля, бъдете конкретни. Освен това, споменахте протестите, които вие твърдите са мирни а, както аз, доколкото аз ги познавам и има други, които са съгласни с мене, става дума за турмоз, става дума за принуда. Така че кажете ми, тук пред всички, осъждате ли или не случаите, в които а, ваши хора отиват в жилищата на гражданите и ги турмозят? Няма микрофон на госпожа Ковал. Председателят моли за Председателят моли за спокойствие в залата. Господин председател, обидиха ме, моля да ми дадете възможност да отговарям. Ми казаха, че съм безсрамен. Господин председател, моля всички в залата да се изслушват и да не се обиждат. Аз взимам думата като представител на Обединената левица в Европейския парламент, а не като председател. От, пред мен е жалбата от октомври и затова свиках днешното заседание и ви поканих на него. Второ – мисля, че говоря от името на цялата комисия по жалбите, като ви благодаря за присъствието и за това, че ни запознахте с един сериозен проблем. Той е наистина сериозен в Испания, но не само там. Това е един много тежък проблем на фона на економическата криза и на мерките за урязване на бюджетите. Полиция има много безработни. Тогава, когато безработицата е толкова висока, проблемите, разбира се, могат да доведат до други, включително и до невъзможността човек да изплаща жилището си. Според испанското законодателство за за а, предоставяне а, на жилищата, които са ипотекирани на банките, а, това законодателство е хармонизирано с Европейска директива от 1993 година. За 1993 година говорим тук. Вие говорите за нарушения на закона преди дори да се е намесил съда. Разбира се, последствията са много тежки съдът трябва да действа. Не можем а, да искаме комисията да решава проблемите. А, задължение на комисията е директивите да се прилагат а, както трябва. Сега говоря като председател. А, Предлагам да продължим обсъждането на тази жалба, така че тя остава открита. Ще помоля координаторите по време на нашето заседание по-късно да се занимаем отново с инициативите, които биха могли да бъдат използвани в този дебат. Големият дебат е ипотеките. Така че в момента няма да постигнем решение. Правото на жилище е жилището не е нещо, което само се купува и продава. Това е и част от всичко, което човек трябва да постигне с труд. Така че предлагам жалбата на госпожа Колао, която абсолютно справедливо беше предоставена на нашето внимание, да остане отворена. Благодаря ви. parlamentarios presentes. Señorías, por favor, ocupen sus asientos. Vamos a continuar. Много ви моля да заемете местата си, за да може да продължим напред. Después de este punto haremos una breve, un breve receso de cinco minutos. Сега след тази точка, кратка 5-минутна почивка. Сега ви моля да запазите тишина. Моля ви за ред. ¿Cómo se llama el punto? Participaciones de Bien, pasamos al punto 6. Participaciones preferentes. Точка 6 сега. За преференциалните акции. Тук имаме няколко петиции. Призовавам ви да сте много кратки, когато взимате думата, защото по първата точка, т.е. по точка 5, продължихме обсъждането много повече време, отколкото беше предвидено. Та сега ви моля да бъдете кратки. Сега тук имаме една петиция от Барселона в Испания – вносителката на петицията. Изказвам се от името на баща си, който не можа да присъства, но също така говоря от името на всички, които са засегнати от този проблем. Бих, искал да, бих искала наистина да има а, изслушване по отношение на продажбата на преференциални акции на малките купувачи. Говорим за хора, които не са големи инвеститори и има спекуланти на фондовите борси. Тези хора виждат как биват измамени и техните пари биват взети. Това са хора като моя баща, които са се трудили цял живот, които са спестявали. И в крайна сметка това става, защото виждаме как хората биват лишавани от техните спестявания. И а, тук един конкретен а, пример за една от банките, която се намира в Барселона. Това беше спестовна каса. А, сега а, вече развива пълноценна банкова дейност. Много хора, които са жители на Каталония, са пострадали при а, ползването на техните услуги. И а, бих искала Европейския парламент да разгледа този проблем. Идеята възникна, когато разговарях с баща ми. Не можех да повярвам в една държава като Испания. Предполага се, че това е развита държава. Може да се позволяват подобни действия. Как може да е възможно потребителите да бъдат оставени без никаква защита? Тук в случая говорим за определени типове банки. Тук става дума за това, че на клиентите се предлага арбитриране от арбитражната комисия за потребителите, но всъщност въобще не става ясно какви критерии ще се прилагат при този процес на арбитриране. Не знаем при какви условия клиентите ще имат възможност да възстановяват своите средства, своите спестявания. И в този случай баща ми вложи парите си в нещо, което смяташе, че е фиксиран депозит, но в един момент се оказа, че си е закупил определен брой акции и това се оказва един много високо рисков финансов продукт. Очевидно, моя баща не би финансирал, не би инвестирал в подобен продукт, защото говорим за спестяване от целия му живот, така че той не би рискувал тези средства в никакъв случай. Сега вече се предприемат известни мерки от страна на правителството. Те предлагат да има това арбитриране, потребителско арбитриране и лицата, които са пострадали, биха могли да се възползват от тези услуги. Да, верно по-настоящем това не е възможно, защото има допълнителни условия, не са ясни все още критериите, така че все още сме малко на тъмно и не знаем точно кога бихме могли да си възстановим средствата и при какви условия. Така че при моето скромно изказване, в скромната си жалба, искам да подчертая именно това, как е възможно потребителите да бъдат толкова беззащитни през 21 век в държави, които са развити, като моята държава, Испания. Благодарение на гражданските платформи, които възникват спонтанно, и които се организират от обикновени граждани, вече виждаме предприемането на някои положителни стъпки. Вече онези, които са засегнати от проблема, не смятат, че са изолирани. Виждаме, че нашите гласове са чути и има хора, които работят заедно с нас. Просто гледам на проблема през очите на баща ми и не мога да повярвам какво се случва. Благодаря ви. Сега давам думата на Хосе Мануел Родригес. Добър ден на всички. Благодаря. А тук съм от името. Е, трябва да представя една петиция, която беше внесена през октомври Не говоря за финансова измама. Изпоменавам член 6 и 7 от кодекса. Има законодателен текст, който се отнася именно до коефициентите, които се прилагат и официалните регистри в Испания, които се занимават именно с вписванията. Тук имаме една брошура и в член 5 се казва, че всяко решение за инвестиция трябва да почива върху информация, която се съдържа в брошурата и всички инвеститори би трябвало да се запознаят с нея. Тоест, информацията трябва да се предостави на инвеститорите преди да се решат да купуват акции. Има 66 страници и отделно приложение. И отделно има друга брошура, която се състои от 127 страници. Тоест, клиентите трябва да получават цялата тази информация преди да си купят финансовите инструменти. Трябва да се запознаят с абсолютно всички аргументи, които са изброени в тези брошури. Сега искам да знам колко от вас, като си купуват преференциални акции, биха се запознали с а, тази информация. Има 24 публикации от пазарния надзорен орган, т.е. наистина огромен набор от информация, която трябва да се изчете. Банките се нуждаят от нов капитал, издават преференциални акции и дериватни продукти, които се предлагат на пазара – пазарния надзорен орган се съгласява с издаването и имитирането на подобни а, инструменти. И в този случай банката може да използва тези финансови инструменти като източник на нови капитали, на свеж капитал. Наистина, може би, рисуваме една мрачна картина защото като че ли никой не говори за загубите, до които може да доведат тези финансови инструменти. До това, че може да се стигне до това да не се изплащат дивиденти. Просто не се споменава качеството на инвестицията и невъзможността да се направи точна оценка. Просто се получава един формуляр, вие го попълвате напълно механично и получавате информация от 10 страници, но не получавате този изчерпателен обем от информация, който споменах в рамките на стотици страници. Като общо правило, това, което може да се каже, е, че са насочени тези инструменти най-вече срещу пенсионери. Те получават информация, че едва ли не могат да си изтеглят парите във всеки един момент, в който пожелаят. но истината се оказва малко по-различна. И не отговаря на това, което е вписано в договора. Понякога има случаи, в които липсват необходимите подписи, да речем, или пък се продават а, акции. при необичайни обстоятелства, защото в повечето случаи хората се доверяват на банките си, имали са там сметка от години и вярват на служителите, които им предоставят някаква информация. Казват си, еми, ето това е един хубав продукт, който мога да си купя. В крайна сметка не им се предоставя но наистина това се казва от орган, от МИФИТ. Наистина клиентите трябва да получават цялата необходима информация. Тази информация е по-важна за потребителя, отколкото за банките. Там се казва, те банките не казват, ама вие сте инвеститори, не вложители. От крайна сметка обаче това не е точно така. Este продукто? donde dice claramente cómo hay que comercializar este producto, cosa que se ignora a la hora. Има указания за това как трябва да се предлагат такива финансови инструменти, но мисля, че тези правила се пренебрегват. Хората вярват, защото а, инструментите са получили разрешителни от финансовия орган в Испания, но въпросът е как се предлагат тези продукти. Директорът на банковите клонове казват ми, тези инструменти трябва да се продават на повече вложители. И това само по себе си представлява измама, финансова измама. Имаме стотици подобни случаи на подвеждащо представане на информация и на факти. Казват, че тези продукти са ниско рискови, а всъщност продават токсични продукти. И тук имам копия на договори, колкото си искате, мога да ви предоставя много и вече почти приключвам своето изказване. Виждате какви ли не грешки, пропуски, липсващи подписи, фалшифицирани подписи, невярна информация. Имаше над 15 000 случая, при които се наложи арбитраж и в крайна сметка не може да се докаже, че ние сме инвеститори, а не вложители. В крайна сметка всички сме вложители. Това е моята жалба. Надявам се, че е, има достатъчно материал за провеждане на разследване, но много ви моля, заповядайте в Испания, в Галиция, има над милион души, които са засегнати, така че трябва да намерим решение на проблема. Добре, много ви благодаря. Господин Домингес. Комисион, на oportunidad de estar aquí hoy. Добър ден. Благодаря на комисията за това, че е тук и координира а, Галицийската платформа. Наистина е много трудно да се обясни проблема в рамките на 5 минути след двугодишната мобилизация на 18 000 души в нашата платформа, но така или иначе ще се опитам. 80 000, извинете, души са загубили своите спестявания заради престъпление, извършено от две банки в Галиция Нор Галиция и Галиция Банко. Nos ha robado 1.800 millones de euros, los ahorros de miles de personas. Загубихме над 2 милиона евро. ¿Cómo ha sido posible? Se preguntarán. Pues bien, una parte de la banca española. Проблемът се наблюдава от 2003 година насам. Част от банките прилагат некоректни ипотечни политики, както видяхме по време на кризата. Те се нуждаят от пари и разработиха кампании, така че да могат да стигнат до финансовите средства на своите клиенти. Разработиха два различни финансови инструмента, които са много високо рискови, преференциалните акции и облигации банките се възползват от търговската си мрежа, от своята клонова мрежа и от доверието, което изпитват клиентите към служителите на банките, тъй като те са клиенти на банките от години. Налични са два механизма за извършване на тези измами. Най-напред се казва, че това са операции, които водят до много сериозни ползи, сигурни операции. Казва се това на хора, които нямат финансова подготовка, които не са запознати с финансовите тънкости. А в същото време пък другият механизъм е да се ползват спестяванията без да се иска разрешение, без да се питат клиентите и те разбират за това, само след като се опитват да изтеглят своите спестявания, се окаже, че техните инвестиции всъщност нямат абсолютно никаква стойност. 25 хиляди са засегнати по настоящем. Това е насилие, това е кражба. А, обирите на хора, извършвани по този начин, представляват насилие. И мисля, че е още по-лошо, че тези операции са тайни и прикрити. Мисля, че комисията излезе с законодателство срещу продаването на такива високо рискови инструменти, за да може клиентите да бъдат напълно защитени. Банките трябва да предоставят подробна и ясна информация и да са сигурни, че тези инструменти са точните инструменти за клиентите. Но не това се прави, не се процедира по този начин. Когато казвам, че говоря за масивен проблем. Не става дума само за тези 80 хиляди души, които а, са засегнати от тези спестовни банки. Говорим и за местните власти, за провинциалните а, правителства, за тези, които участват в общинските съвети, така че новата директива признава, че над 90% от пострадалите са малки вложители и се иска забраната на подобни инструменти, които водят до подобни сериозни проблеми. Но мисля, че това не е достатъчно. Националната надзорна комисия признава, че по този начин няма да се реши проблема. Онези, които са пострадали, трябва да получат обратно своите спестявания. Пострадалите искат арбитражи, има колективни искания и всички тези случаи се описват като масирана измама. В Галиция се говори наистина за кражби, обири. В крайна сметка нищо не се прави по въпроса. И ако не се прави нищо, говорим за съучастничество. Там са засегнати 15 000 вложители. Излиза се с решения от страна на съда. съдилищата отменят тези договори, които са сключени възоснова на подвеждаща информация. Какво прави испанското правителство? Предприема две мерки. Най-напред. изисква пълното възвръщане на спестяванията от банките в размер на 40 милиона И на второ място обещетени от в рамките на 70-80% за онези, при които има загуби от фондовата борза. Тоест, говорим за онези, които крадат от нашите спестявания. Те трябва да възстановят а, средствата на банките. Но това всъщност не представлява ли измама, защото ние самите никога не играем на фондовите борси, ние не знаем нищо за финансовите инструменти, ние сме просто вложители. Става дума за спестовни банки. Ние сме им дали, ние сме им поверили своите спестявания, които сме правили цял живот. Ние очакваме от вашата комисия и от парламента действия, тъй като се надяваме, че вие наистина представлявате европейските граждани. Очакваме да ни защитите, да, да прилагате напълно правилата от Европейския съюз, които са насочени към това да ни защитават. Надяваме се да ни положите необходимите усилия да си върнем спестяванията, които толкова много ни трябват. Тези трудни времена говорим за възрастни хора, за работници. Искаме да се чуе наш вашия глас. Не знам какво може да изготвите доклад или становище. Така че наистина да кажем на испанското правителство, че то краде от вложителите, от хората, които спестяват. Ние сме вложители, а не инвеститори. От две години сме мобилизирали своите сили и виждаме драматично влушаване на, семейното, на положението в семействата, на иммиграцията. Сега тук можем да ви покажем едно двуминутно видео. Така или иначе, испанското правителство ни изостави през тези две години. Гледаме към вас, очакваме от вас действия, доверяваме ви се и се надяваме, че Европейския парламент е парламента на всички европейски граждани. Благодаря ви много. Наистина ли е две минути този видеоматериал? Добре, в такъв случай нека да го видим.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 Gracias. A continuación, por parte de la Comisión Europea, le damos la palabra a la señora Faber. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Европейската комисия. Както споменаха вносителите, има законодателство, европейско законодателство, директива, която беше прията пред 2004 година и която урегулира предоставането на финансови услуги, всички финансови инструменти, включително и преференциалните акции. По силата на тази директива са включени всички правила, които трябва да бъдат спазвани от, инвестицион... от банките и инвестиционните институции, включително предоставянето на информация и провеждането на тестове за уместност. Комисията отговаря и е, натова, е натоварена с е, контрола на транспонирането и прилагането на европейското законодателство, обаче националните компетентни органи и националните съдилища са онези, които трябва да следят за приложението на тези правила. И включително и дали съответните финансови институции действат прозрачно и честно спрямо техните клиенти. За това националните съдилища и националните компетентни компетентни органи трябва да вземат мерки за компенсиране, ако не правилни и не, не, несправедливи практики са били използвани спрямо вложителите. Затова в, в, в, в случая а, Испанския компетентен орган CNVM, каза, че е предприел съответните мерки за урегулиране на приложението на тези инструменти чрез създаване на съответни насоки, правила, включително се упражнявал контрол и санкции са били налагани, но явно, че това не е било достатъчно и за това комисията пред, предлаг, е предложила да се направят изменения директивата през 2011 година. В момента тази директива се обсъжда тук в Европейския парламент. И в нея са залегнали мерки за по-малка защита на, институции, на финансовите институции и банки. В момента, както казах, Подобно законодателството се обсъжда в Европейския парламент и в Европейския съвет и ще урегулира по-строго дейността на финансовите институции. През 2012 година Европейската комисия прие и друго предлож... предложение, свързано с задълбочаване а, правилата за защита на инвеститорите, за по-добра защита на инвеститорите. Сега давам думата на господин Салва. Благодаря, господин председател. Мисля, че носителите са прави и а, те представляват а, хора, които са които изживяват а, драми. Драми в а, ежедневието си. И днешното, сегашното правителство се опитва да взима някакви мерки, но нека не, не забравяме, че с кризата и тези, тези проблеми се случиха в момента, в който а, Народната партия все още не беше на власт. Междувременно сегашното правителство предприе мерки и из, излезе с укази за ограничаване разпространението и продажбата на подобни продукти и деривати и включи, включително и за а, вземане на по-строги е, мерки за защита на потребителите. Ако подобни мерки бяха взети преди няколко години, гражданите нямаше да бъдат изправени пред подобни е, проблеми. времено. Европейската комисия и комисар Алмуня неколкократно обясниха, че решенията на правителството трябва предварително да бъдат приети и одобрени от Европейската комисия. И сегашното испанско правителство се опита да а, да вземе мерки, които същевременно да бъдат а, да не бъдат в противоречие с европейското законодателство. Какви са тези мерки? Първо, арбитраж. Арбитраж е нова мярка, която бе въведена от галицийското правителство за първ път в Галиция. 16 000 е, вложители бяха обещетени. В Каталуния повече от 10 000 души бяха компенсирани също, т.е. техният проблем беше решен. Така че аз приканвам всички всички пострадали граждани да прибягнат към подобно, подобно средство. Това е много по-ефтино, отколкото съдебно, съдебен процес и така нататък. И наистина хората получават компенсация много бързо. Благодаря ви. Аз поздравявам тримата вносители на петициите. Разговарял съм с много от тях. Знам, че наистина има огромни проблеми, пред които са изпрат, изправени гражданите. На практика имаме чувство, че става дума за чисто испански проблем, но нека не, нека не забравяме, че нито социалистическото правителство е виновно за това, по-скоро проблемите проистичат от решения взети от господин Фрага и, е, и, и други решения вземани от правителството на Народната партия. Но не искам да навлизам тук в полемика, а по-скоро да потърс... нека да потърсиме някакво решение на проблема. Преференциалните акции са високорискови продукти, предназначени за професионални инвеститори, които разполагат с огромни средства. Подобни продукти не са насочени и не са предназначени за дребни вложители ако е, целта е, са непрофесионални инвеститори, то тогава информацията трябва да бъде изваредно е, обширна, подробна и да има много прозрачност. А тук става дума за един непрозрачен процес, има много нередности. Споменахте меморандума между Испанското правителство и Европейския Европейския съюз. Мисля, че меморандума не диктува условия и представяте нещата по некоректен и неправилен начин. Мемора... Проблема, с който се сблъскаме в момента е прода... била ли е, е уместна продажбата, спазвани ли са правилата при продажба? Не, защото ако правилата бяха спазани, тези дребните вложители нямаше да закупат тези продукти и съответно те нямаше да бъдат покрити от условията, продиктовани от меморандума. Тоест, ние сме свидетели на безкрайно много нередности. Е, процедурата за арбитраж би могла да помогне на асоциации на вложители. Същевременно времено като докладчик е, по доклада за конкуренцията в е, комисията по парични проблеми се казва, че държавата членка, която приема е, предприема мерки за защита и компенсиране на вложителите от своята страна, които са били жертва на нередности и така нататък, не, е, не е длъжна да спазва правилата, продиктувани от е, правилата, разписани в разпоредбите за конкуренцията. Тук не става дума за държавна помощ, а става дума за компенсиране и Е, справедливо отношение. Надявам се, че това изменение, което съм внесъл, ще бъде прието и съответно ще се намери решение на тези тъй болезнени проблеми. Много ви моля, наистина бъдете много кратки, защото а, ще трябва да приключиме скоро. Бих искала Бих искал да поздравя вносителите на петицията, които са мои са граждани. Аз успях да се срещна с някой от тях преди внасянето на петицията тук в комисията. Наистина подобна, подобна продажба не е трябвало да бъде организирана. Древни вложители са, са, са се оказали в, е, като в небранолозе. Всъщност не става дума за забрана на съответните продукти или за самите продукти, а начина по който те са били предлагани и продавани. Е, Нека не, нека не забравяме, че тази продажба се извършила между 2008 и 2009 година, т.е. момент в който а, господ, нито господин Аснар, нито господин Рахой са били на, на власт. А, и включително надзорният орган а, е, го установи. Тоест, това е станало през 2008-2009 година, а не 2012-2013 година. Тоест, на настоящото правителство е наследило проблема и сега трябва да предприеме съответни мерки за решаването на проблема и за справяне с е, това ужасно положение, в което се намират дребните вложители. Арбитража наистина е едно, едно средство е, и но мисля, че, че, че цифрите са много по-големи от тези, които е, изложи вносителя на петицията. Наистина това е един безбол... безболезен и е, сравнително ефтин начин за е, получаване на компенсация. През миналия юни обсъждахме проблема с арбитража и междувременно арбитраж се провежда и трябва наистина да насърчаваме хората да се обръщат към е, арбитражните органи и да търсят компенсация по този начин. Европейската комисия казва да, бдителност в директивата от 2004 година, но казва Европейската комисия, националните органи, националните съдилища са онези, които са отговорни за приложението на правилата в дадената страна. Междувременно нека не забравяме, че съществуват съществуват правила, свързани с държавната помощ, т.е. на ръцете на правителството са завързани. Миналата година попитах комисар Алмуня дали Галицийската спестовна каса може да е, поиска арбитраж или има нужда от е, решение и разрешение от страна на Европейската е, комисия. Оказва се, че всека, всека национализирана институция трябва да а, поиска предварително разрешение. Така че не, не испанското правителство е виновно, а става дума за едно, а, за правила, за едни общностни правила, свързани с държавните помощи, които а, на, на, на, на, на практика извиват ръцете на правителството. Подобни, подобен проблем имаше и в Холандия. И още, и още веднъж искам да припомня и отговорността на Европейската комисия, защото в крайна сметка е, проблемите не трябва да се решават на гърба на потребителите. От една страна има професионални инвеститори, от друга страна има е, дребни вложители. От Европейската комисия от друга страна твърди, че има задължение за компенсация, но малките вложители, онези, които са станали жертва на измама, онези, чието, онези, чието доверие е, е разклатено, е, те са онези, които трябва да прибегнат към арбитраж, за да бъдат компенсирани. Драги приятели, драги е, петиционари. благодаря. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Нещата стават все по-сложни. Ето на обсъждаме един също тъй тежък случай, както и предишния проблем, който обсъдихме. Вложителите твърдат, че към 100 000 души са, били, са станали жертва на измама, че 15 000 от тях са са получили някаква компенсация. Ако това са реалните цифри, то тогава банката не е поела своята отговорност и, и не, е, не, и, и не е направила това, което трябва. Не можем само да казваме, че банката има не, не, некоректно поведение или не е спазвала правилата. Това не е, това не е отговорно за за хора, които работят тук в Европейския парламент. Ако не сме адвокати или експерти по банково дело, не можем да разбереме какво пише в един договор. Тоест, основното, основното право на дребния потребител, на дребния вложител, на потребителя са, е било накърнено. Основното право е било потъпкано. А за това имаме директиви, директиви, които ясно и заявяват какви са правата на потребителите. Второ, ня... Е, казвате, че че, че някои хора дори не са се подписали, ами са положили палец на на, на, на договора, че други са възрастни, болни и така нататък. Ами това е измама, това е, има неравно, неравностойно, неравноправно третиране. Кажете ми как, как да кажем на неграмотен или на е, човек, е, който страда от Алцхаймер, е, как, да, как, как да му обясниме съдържанието на 100 страници договор. Какво, какво, повед, какво е поведението на банката? Поведението на банката е, е измамническо, изнудващо. Нека, нека да. Защото е, тези, които. Е, ощетените са тук в залата, това са галицийци, това са испанци. Става дума за дребни вложители с малки средства. Как искате да убедите един човек, който влага който за нас са своите дребни спестявания в банката, как може вие да му вземете е, тези средства и да ги вложите в, е, в е, един продукт, който той не разбира? Скъпи е, испански приятели. Тук не става дума за Народната партия или за другата, или за друга партия. Тук става дума за проблем. Проблеми на граждани, на европейски граждани. Така че много ви моля, не, не разигравайте матч тук в залата помежду си. Е, днеска не става дума е, за футболен матч, а за драмата трагедията на е, испанските граждани. Затова обръщам се към испанските е, граждани, към, е, към, е, към испанските депутати. Е, испанските власти извършили ли са необходимите разследвания? на, на съответната банка, как са провеждани разследвани. И в заключение искам да кажа, че тук е, сме, сме разглеждали подобни, подобни проблеми. Ставаше дума за една банкова пирамида в Австрия и Европейската комисия е, реши, е, че трябва да бъдат компенсирани е, жертвите или да се започне процедура за нарушаване срещу Австрия. И вторият случай беше един проблем в Обединеното кралство и там решихме да извършиме съответните проверки. Така че мисля, че имаме, имаме, имаме прецеденти така че е, мисля, че не можем да се ограничиме само с едно осъждане, с е, не, не трябва да се спирам да, само да говорим, а трябва да предприемаме мерки и то наказателни мерки срещу е, е, банките защото тук става дума за едно а, нарушаване на европейското законодателство и петицията трябва да продължи да бъде отворена. Е, на този етап трябваше да преминем към заседанието на координаторите. Така че апелирам за всички, които ще, ще се изказват да бъдат изключително кратки. Анхел Мартинес. Благодаря, господин председател. Първо. Вече от няколко години а, наблюдаваме тази драматична ситуация. Искам да изкажа възхищението си към дисциплинираното поведение на вносителите на жалбата. Те не се опитват да надхвърлят правомощията си и да излезат извън възможностите на а, своята жалба. Аз не искам да участвам в този матч между спаринг партньорите, един от които е комисията. В края на краищата ние сме тук, за да изслушаме жълбоподателите и да изслушаме и двете страни, вместо да става е, дума за това кой е добрия и кой е лошия в този спаринг матч. Е, говори се за едната партия и другата партия в Испания, за комисията, за регулиране на за регулиране, но ние с нищо не помагаме на тези хора, които са дошли тук, за да изложат една драма. Просто страните се обвиняват една друга и не се прави никакъв опит да се реши един проблем, който е с огромни мащаби. Много е важно това, че толкова много граждани са се обединили и са предприели действия. А, тук става въпрос за един национален проблем. Това не е проблем на, на определена група хора изслушахме представителите на Каталуния и Галиция, но не е необходимо да търсим много, за да намерим и други засегнати в други райони. Така че проблемът е огромен. Той засяга милиони. Така че бих направил няколко заключения. Първо, става въпрос за измама. и правните органи като че ли признават, че става дума за измама, но като че ли това заключение се прилага а, бланкетно и абсолютно целенасочено трудностите а, се прехвърлят върху гърба на онези, които не са в състояние да се защитат и които а, не са а, разбрали дори за какво става дума. Така че първо и най-важно трябва да бъде потърсена отговорност от онези, които са вземали решенията в съответните банкови институции. Ако е необходимо, те трябва да отидат и в затвора. В крайна сметка, тук става дума за една измама и то измама с скандални мащаби. Второто заключение е, че жертвите са вложители – те не са инвеститори. Това е много. Това трябва да се каже много ясно. Някои твърдат, че те са спестя... спестители, други не са, но нека да си го кажем. Мисля, че тук няма нито един спекулант и нито един инвеститор сред тези хора. Това са спестители и то са скромни спестявания. Сигурно вие имате и други данни, но се питам колко от е, хората, които са станали жертва на а, тази операция, а, е, разполагат с 1 милион евро. От всичките, като че ли само един е милионер. Е, това са хора с 100 хиляди, 50 хиляди, 20 хиляди или дори по-малко. Третото ми заключение е, че търсим решение. Вижте сега, аз не вярвам, че има друго решение, освен да се осигури връщането на последния цент от е, спестяванията на тези вложители. В противен случай ние подкрепяме измамата. Казахте, че искате арбитраж. Казахте колко души са потърсили арбитраж, но не казахте колко не са получили компенсации. Колко са си получили обратно парите, ако имат 100% гаранция, че човек ще си получи а, е, парите, всеки ще, ще потърси арбитраж. А, е, тъй като има много хора, за които това не е било така, не всички са потърсили арбитраж. А националните институции са унези, които а, е, поддържат връзката с европейските такива. И за мен не е ясно дали едната процедура или другата процедура или някакви други компромисни процедури ще се търсят, но така или иначе не е ясно дали могат да се гарантират, дали може да се гарантира връщането на тези средства защото ако тези пари, дори да не са загубени, в продължение на повече от две години са замразени, върху тях не се изплащат лихви, така че е, трябва да помислим и по този въпрос. Комисията трябва да признае, че става дума за измама. Без усуквания, без увъртания, измамата си е измама. Нека да наричаме нещата с истинските им имена. Ако има възможност, националните институции, а разбира се, онези, които извършват банковия надзор, са национални такива, те трябва да престанат да избягват проблема, да заобикалят проблема. Има най-различни институции, които а, забавят топката но трябва много бързо да се действа, за да се а, е, реши проблема. Трябва да принудим испанските власти да решат този проблем веднъж за винаги, като компенсират, като обещатат а, е, хората. Така че никой да не а, е, загуби дори и едно евро от това, което е имало първоначално. Господин Ярм, госпожа Ялкин. Миранда. господин Тургайт. Моля ви да бъдете много кратки, за да се вместим в дневния ред. По една, максимум две минути. Благодаря. Бих е, искал да поздравя тримата вносители на жалбата за това, че бяха толкова ясни в изложенията си. Е, тези платформи в Галиция и на други места из Испания е, постигат много добри резултати. Тук става дума за кражба, става дума за измама, става дума за липса на информация, Говореше се за предумишлени действия от страна на банковите директори. Говори се за липса на съгласие. Има дори много емигранти, Хора, които са работили години наред в Швейцария и не могат да спасат спестяванията си. Те вече са възрастни, и болни, в много случаи те имат деца, а Спестяванията на тези хора са иззети от банковите директори. Така че искам да кажа две неща. Първо, Европейската комисия не може да абдикира от задълженията си. Тя не е държава членка, но тя има своите задължения и комисара Барние в своя отговор твърди, че комисията поддържа връзка с испанските власти и така нататък и ще получи повече информация. Тук не става въпрос за допълнителна информация. Става въпрос за решения за гражданите. Искам да ви показа, да ви покажа какво ми дадоха. Това е една фанелка, като тези, които е, носят хората, които никога дори не са участвали в една демонстрация в Испания. Тези хора обаче търсят е, решение. Това е измама, банкова измама, но и кражба. Кражба на доверие. Някои от е, вас споменаха испанското правителство. Испанското правителство не си свърши работата. Как може да твърдят представителите на правителството, че си вършат работата, след като действат безсрамно, както чухме днес? Те оставят нещата в ръцете на правосъдната система, така че да накарат гражданите да плащат сега и на адвокати. Аз а, не се занимавам с демагогия, като някой от преждеговорившите, така че позволете ми да довърша, господин председател, изказването си, като спомена арбитража. Много от хората, с които влязохме във връзка, са свързани с Народната партия. Благодаря ви за това, че бяхте кратка. Благодаря, господин председател. Благодарна съм на гражданите, които дойдоха при нас, за да ни запознаят с положението. А то като че ли е още по-лошо от положението с ипотечните кредити. Трябва да се опитаме да повлияем, да, да променим и а, където е възможно да подобрим нещата. А, Директивата за финансовите продукти от 2004 година е недостатъч, има недостатъчен обхват. Аз съм докладчик по проблемите на потребителите и правата на потребителите и се оказва, че финансовите дейности са най-податливи на измами. Това е крайна сметка тук става дума за Европейския съюз и трябва да опазим добавената стойност, която наричаме Европейски съюз. Ние предоставяме решения в по един случай, който е свързан с измама. Той трябва да бъде решен. Той трябва да бъде отнесен до съдилищата, испанските съдилища. Споменахте за последни, послед, последните актове, законодателни актове, които бяха прияти миналата седмица. Всичко това е правилно, но всички европейски изисквания, които са били спазени, но ако всички европейски изисквания бъдат спазани, трябва да се върнат парите. Не искам да влизам в подробности, но а, когато са подписвани договорите за тези хибридни продукти, а, никой не е прочел тези 53 страници, никой не би могъл да ги прочете. Така че е имало някаква подкрепа, подкрепа от групата на социалистите и има подкрепа от групата на социалистите да предотвратим подобно, подобен случай в бъдеще. Заседанието, <laughs> Заседанието се проточи и непрекъснато слушаме за скандали. Много от проблемите в нашите държави са свързани с банковата система. Нека да не го наричаме корупция, но а, можем да кажем нарушения. И затова комисията трябва да бъде по-активна. Освен това е необходимо а, бъдещия регламент да бъде по-добър. Нека още, още нещо да кажа. Това, което което чухме днес, е по-лошо от е, всичко останало, с което съм свикнала. Аз съм свикнала да слушам доста лоши неща. Това, което чухме за банковата система, е, в някои от случаите е абсолютно очевадно и когато става дума за такива случаи, казвам, защо не отидете в съда, защо не съдите банката. И хората започват да ми се сърдят, да се ядосват, като им го кажа, защото съда не работи а Испания, както разбирам, сега е увеличила и съдебните такси, което а, прави невъзможно а, завеждането на дело от обикновените хора. Така че трябва да кажем на комисията, която присъства тук, че просто не може да се измъква с формулировката това е вътрешен въпрос. Изправени сме пред един пример за престъпно действие и една съдебна система, която е ако не престъпна, защото това звучи прекалено драматично, поне в никакъв случай това не е един свободен и независим съд. Защото в края на кращата ние в Европа сме свикнали съда да бъде независим, да бъде мястото, където обикновеният човек може да потърси правата си. Това е заключението ми в края на днешния ден, след като изслушах всичко, което се каза тук. Искам, разбира се, да благодаря на вносителите на жалбата, но дълбоко шокирана съм от всичко, което чухме. Не призовавайте да се а, използва съдебната система, след като е ясно, че обикновения граждани в Испания просто не може да го направи. Благодаря ви. Господин Яр, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък, няма да повтарям казаното от преждеговорившите. Ще кажа обаче, че проблемите, които се наблюдават в Испания, съществуват и в други държави членки. Затова искам да ви призова да не използваме този казус за партийни политически боричкания. Аз следя гласуванията в немския парламент и повече от 90% от а, гласовете са в подкрепа на спасяването на банките, но не заради банките, а заради древните вложители, защото така те ще бъдат защитени. Като че ли има консенсус по този въпрос? А, според мен е, проблемът е, че ние сме подведени да мислим, че банките са разумни, но те не са. Когато става въпрос за пари, те са готови на всичко. И са готови да направят всичко, за да си докарат още е, пари. Дори са готови да извадят хората от жилищата им. А, тук не става въпрос нито за политиците, нито за работниците, работническата класа по целия свят, която ни докара до тук. Докара ни до тук финансовия елит. Така че ни е необходим и тук широк консенсус трябва да се създадат правила, по които да работят банките. И хората казват, това е прекрасно, но за в бъдещето, а какво да правим в настоящето и какво да правим с миналото? Както вече казах, този въпрос не бива да бъде обект на политически и партийни боричкания вносителите са прави, като казват, че и политиците и Народната партия, и Социалистическата партия, и кой ли не са виновни. Така е. Аз обаче искам да изпратим писмо до Испанското правителство, с което да поискаме информация как ще бъде извършен процесът на, арбитрация, на арбитраж, какви са правилата, на които той се подчинява и как ще бъдат уреждани такива случаи. От комисията чухме, че директивата трябва да, да стане по-добра. Трябва обаче да попитаме колегите, експерти в съответната комисия, какво точно трябва да се направи за тази цел. И последно, естествено, когато става дума за измама, трябва да се действа. Така направихме ние в Германия. 80 годишни жени получават предложение за 30 годишни планове за своите спестявания. Не знам колко души са се съгласили и са ги приели, но според мене, ако затворим, изпратим за трешетките банковите директори, това няма да върне парите на пострадалите. Така че мисля, че освен разглеждането на, този, на тази жалба тук, трябва да предоставим въпроса и на компетентните органи, освен на парламента. Благодаря, господин председател. Знаем, че въпросът е деликатен и са необходими решения. Вземат се мерки в Испания, за да се намери такова решение финансовата система работи. Нека да позволете да го повторя. Финансовата система си работи. Арбитражът ви дава всички възможности да си възстановите средствата. И ако не напълно, то поне това е пътя, който Европейската комисия предлага. Споменава се и въпросът за субсидиарността, но нека да имаме предвид, че Именно комисията определи кой, определи кой е инвеститор. Госпожо Миранда, тук не става дума за проценти. Няма проценти. И а, няма такси за арбитраж. А, зная, че а, вложителите, извинете, си получават обратно парите. Знаем, че банките са в затруднено положение. Всички ще се съгласите с мен, че е така. Както а, каза колегата Бидиар, арбитража а, си работи, така че не виждам защо трябва да се а, обръщаме към испанското правителство. Хесус Миранда? Съвсем накратко. Искам да съм напълно ясна. А, тук се смесват два въпроса. Единият, основният проблем е да се възстановят спестяванията на засегнатите вложители. Не става въпрос дали банките работят или не. Става въпрос а, за а, съгласие на държавата, на правителството да се върнат парите на вложителите. Може да има мерки като арбитража, например, но това не стига. Економическите мерки са много важни, защото става въпрос за един милион души, не за някакви изолирани случаи. Благодаря. Госпожа Кампосано, имате една минута, но не повече. Заповядайте, госпожо. Искам само да кажа, че се надявам, че всичко, което се каза тук днес, ще бъде използвано по предназначение. Говорим за арбитража, по-конкретно за арбитража в Галиция. В Каталуния ни казват, че онези, които са инвестирали в преференциални акции, ще си получат парите и че те ще бъдат първите, на които ще бъдат възстановени средствата. Ще ми се да има някакъв универсален арбитраж и всеки, който е попаднал в този капан, да може да си получи парите обратно. А иначе партийните цветове не ме интересуват. Интересуваме решението. Благодаря. Господин Фабрес, през 2004 година европейската директ... беше прията европейската директива и Испания я прилага доказателствата са на лице. И това показва, че, бе, че е заложен един стандарт, който е нереалистичен. Независимо дали а, става въпрос за истински вложител или не. Това е едното. Господин Салва Правителството през 1995 година, и хич не ме интересува кой е, коя политическа партия е била на власт тогава, а, и кои са били политиците, е взело някакви решения, но а, за мен това няма никакво значение. Тези две а, спестовни банки а, са си работили. И хич не е важно точно кой е отговорен за това. Важното е хората да си получат парите. Господин Беднян, има, разбира се, орган за контрол на, стоков... на фондовите борси, но има и държава. До октомври а, нещата вървяха, след октомври обаче а, вече нищо не върви. Три години бяха необходими, за да си получат хората спестяванията. беше необходимо и беше необходим и законодателен акт от 2013 година. Четвъртото е въпросът за закона. Благодаря ви, господин председател бъдещето е неясно, но нека да а, помислим какво да правим в настоящето. Благодаря ви. Господин Домингос Домингис. Благодаря ви. Тези, които ще преминат през драмата на арбитража, са хората, за които се отнася тази информация от 2012 се прилага този способ в Галиция. Какво представлява? Не знам какво се предвижда, какво предвиждат партийните документи, но повече от 80% от тези, които са загубили спестяванията си, не са си ги върнали все още. Има 56 000 молби за арбитраж. Само 500 от тях са прияти. Това не е проблем на някаква политическа партия, това е проблема на държавата, това е а, законна кражба, узаконена кражба. А, да не говорим за миналото. Арбитражът е а, погрешна процедура. Ако банката приеме арбитраж и а, признае, че ни е обрала, а, не мога да си представя, че тя а, ще а, възприеме такова, а, такава постановка. Купер, например, само една фирма, която е пример за това. И накрая, преференциалните акции преференциални акции са продавани на млади хора, на непълнолетни. Това е господин Пихо, председателят на Галиция. Погледнете този документ. Той е издаден на малолетен. Не ме интересува какво ще кажете вие и правителството в Мадрид. Ние в Галиция си имаме свой а, собствени институции. Така че не виждам как хората ще си получат спестяванията. Как ще им ги върнете с декрет? Ние не искаме да бъдем акционери. Ние сме вложители. Ние си искаме парите. С тези пари ще платим университетското образование на децата си. А днес ние се оказваме акционери. Не искаме акции. Който иска да търгува, да си търгува на борсата, но ние си искаме парите. А, отговорността трябва да се понесе от правителството на Кралство Испания. Благодаря ви. Искам да благодаря на вносителите на жалбата за присъствието им днес и участието в обсъждането. Това е драма за дребния вложител в Испания и се надяваме, че ще успеем да дадем своя принос в едно а, справедливо решение. Благодаря ви за това, че сте дошли чак в Брюксел, за да ни представите проблема. Съвсем ясно е, че финансовата система на Испания – се опитва по някакъв начин да си възстанови капитала и а, се е обърнала към младите вложители, като ги е подвела. А, към малките вложители, дребните вложители, извинете, и ги е подвела. Мисля, че директивата от 2004 година и Европейската комисия не е осигурила прилагането и тогава от 2004 година насам. Така че съгласен съм с казаното от колегите, че можем да направим поне едно. От сега нататък да работим в полза на дребните вложители. В меморандума се прави разлика между инвеститор и дребен вложител – Така че трябва дребният вложител отново да а, бъде в положението, в което е бил преди парите му да бъдат откраднати. Смятам, че цялата тази информация трябва да бъде предоставена на парламентарната комисия по економически въпроси. Парламентарната комисия ще потърси решение, защото според мен е онова, което обсъждаме в момента е всъщност как да се намерят решенията. Необходимо е решение за това драматично положение. И затова поемам инициативата да пиша на, на испанското правителство и да поискам информация за това как можем да работим съвместно, за да се върнат на дребните вложители всичките им средства, всичките им спестявания на заседанието на координаторите ще видим какво можем да направим, за да постигнем а, тези си цели. Още веднъж ви благодаря за присъствието на днешното изслушване и поемам задължението да поемам задължението тази, от тази кражба да няма жертви и древните вложители да си получат обратно а, вложенията. Естествено, жалбата остава открита. Естествено, тя е допусната, допустима е. Точка 7 се отлага, тъй като вносителят не е в залата. И така продължаваме към, с 8 точка и господин Тургас поема председателството. Господин Тургас ще председателства разглеждането на точка 8. les pediría un poco de silencio por favor los corrillos los corrillos lo podemos hacer fuera si no les importa Моля тишина в залата. Моля да продължите разговорите навън, защото трябва да изслушаме следващата жалба. Пабло, por favor. Por favor. Anke Auken. Yeah. Ana Auken Wesen. Madame please. Госпожо Окен, моля, моля за внимание. Muy bien, vamos a ver. Me gustaría. Eh, Margaret, Margaret, please. Please. Yes, because this is an advice. Yeah, I want to advise you, all of you. Позволете да ви посъветвам нещо и съвета се отнася до всички. Моля за внимание. искам да се обърна към следващия вносител. Ще проверим с секретарията дали точки 8 и 9 от дневния ред жалбата и доклада от посещението в Мадрид могат да бъдат включени в утрешната, утрешното заседание. 11 и 12 от утрешното заседание се отлагат, което означава, че ще ни остане време е, за заседанията на координаторите. Съгласни ли сте с това отлагане? Няма възражение, така че утре в 9 часа започва заседанието на координаторите. Остават ни още две точки в дневния ред за днес. 8 и 9. Петиция 627 от 2012, внесена от Консуело Гонсалес Гордон. Във връзка с неподходяща поддръжка на моста Виская. Мисля, че по точка 9 няма смисъл да се докладва за посещението в Мадрид, след като а, не присъства тук докладчика, не може ли да се докладва в комисията? Останаха само трима души. А точката е важна. Бихме могли да я оставим за утре, но какъв е смисълът сега да се занимаваме с нея, ако няма достатъчно колеги в залата, но аз нямам никакви възражения. От вас зависи. Господин Мартинес, вие сте единствения, който беше в Мадрид и като че ли няма интерес към вашето пътуване. Вие би трябвало да кажете на останалите, които не са ходили в Мадрид, какво сте правили там. А и господин Хунте също поиска думата. Господин председател. И аз имам такъв проблем с колегата във връзка с предходното решение а именно с решението да се проведе заседанието на координаторите утре. По програма утре в 9 часа трябва да се обсъжда моето становище. Аз нося отговорност за него. А в 10 трябва, за съжаление, да присъствам на заседание на друга комисия. И, както виждате, просто не е възможно. Ако не променим решението, просто ще изпусна заседанието. Какво ще кажете, господин Хонтес, за следното? Господин Хонтес, опитваме се да постигнем до някакво компромисно решение с координаторите. Започваме заседанието на координаторите в 9. То ще бъде кратко. До 9.20 ще приключи. А до тогава, ако господин Хонтес бърза, ще можете да представите становището си и след като изслушаме господин Хонта, ще изслушаме доклада от посещението в Мадрид. is too late from the beginning. От самото начало закъсняхме. Sí. Eh, Miguel Ángel, vamos a ver. Sí, no, tenemos, tenemos, nos pones en un problema. Dice, Yo creo que es que es mejor. Vamos a terminar como. Поставяте ни в доста трудно положение. Хайде сега да приключим с дневния ред, а утре ще проведем заседанието на координаторите, колкото време е необходимо, толкова. А след това ще изслушаме господин Хонтец веднага след заседанието на координаторите. Трябва обаче да побързаме. А, знаете, че в 6.30 вече няма да имаме превод. Господин Хонтес. Господин председател, просто няма да успеем. Опасявам се, че имаме затруднения по горе споменатите причини, проблемите утре се промениха. Аз имам становище. После имаме обсъждане с господин Оли Рен. А, той няма да започне, естествено, точно в 9. Така че е, създавате огромен проблем. Просто няма да успеем. И мен това много ме затруднява. Знаете, че обсъждането няма да бъде конструктивно. Може ли едно предложение? Защо да не отложим заседанието на координаторите за друг път? Имам предложение. Координаторите са няколко души. Можем да се срещнем и в кафенето. Ще си говорим на английски и ще свършим работа. Защо не? Eh, не всички говорят английски обаче. Вижте сега, по-добре ще бъде да помислим за друга дата за заседанието на координаторите, не е ли така? Господин председател, точно това щях да предложа и аз. Не може за 20 минути да свършим всичко, което сме предвидели утре сутринта. Така че, моето предложение е ясно. На 28 май сутринта имаме 2 часа за заседание на координаторите от 9 до 11 часа. Имаме толкова много висящи въпроси, че определено ще уплътним тези 2 часа. Аз самият е, трябва да бъда в Хага, така че няма да мога да участвам. Ако има наистина спешни въпроси, е, ще трябва да ги обсъдим в писмен, чрез писмената процедура. Друг начин няма. Но аз бих предложим да проведем едно истински, сериозно е, заседание на координаторите. Във всички комисии възниква този е, проблем. В заседанията на комисията по жалбите винаги имаме много тежък е, дневен ред и след това не остава време за координатора. Така че съм готов да помогна с организацията на това двучасово заседание на координаторите. Ако позволите, господин председател, да кажа следното. Евродепутатите сами решават дали да присъстват на обсъжданията на въпросите, които са включени в дневния ред или не. Получаваме програмата доста по-рано. Затова хич не ми е ясно защо изхвърляме през прозореца дневния ред, който вече е подготвен. Разбирам вашето желание да проявявате гъвкавост, но искам да ви напомня настоятелно, че Утре сутрин смятахме да се занимаваме с а, м, въпросът за децата в Дания и за медиите в Съединените щати. Така че утре ни трябват поне 20 минути. Може и да гласуваме, за да стигнем до някакво решение, но това решение трябва да бъде постигнато тук. А тази програма от доста време се подготвя. porque se va a marchar la interpretación y aquí hay un peticionario esperándonos. Por lo tanto, vamos a seguir. Трябва да приключим с жалбите, защото имаме жалбоподател, който ни чака. Така че след като разгледаме жалбата, ще решим как да процедираме по-нататък, поне тези от нас, които все още са в залата. Госпожа а, Консалес Гордон, имате думата. Първо, позволете да ви благодаря за възможността да говоря пред Европейския парламент. Преди да представя позицията, позволете да ви напомня какво се случи, е, нещо, което има въздействие върху всички държави и членки. Е, е, мостът в източен Билбао в Бискай е мост, който свързва двете части на реката Могечо от дясната страна на, на десния бряг. Очевидно, председателя прекъсна оратора. А сега не, микрофонът отново е включен. El puente colgante fue declarado por la... През 2006 година този мост беше обявен за обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Този мост а, се а, експлуатира от а, частна фирма. А на 8 септември 2010 година един млад човек на 20 години изгуби живота си, защото колата му се подхлъзна и падна в реката. А, това се дължи на хлъзгавата повърхност. Освен това бяха, беше разлят и бензин. А, Впоследствие беше направена експертиза, оказа се, че колата е нова, с нови гуми, с а, много добър спирачен път и всички ние участваме в кампанията за, безопасен, за безопасно преминаваме по моста. Имаме повече от 42 000 подписа, които са събрани. През 2005 година имаше друг инцидент с фатален край на същото място при подобни обстоятелства. Има множество подобни инциденти, които имат наистина много сериозни последствия. Ние се борим само и единствено за избягване на бъдещи а, такива трагични събития. Трима от експертите, които а, разгледаха мястото на, на нещастието, се изказаха, че няма превишение на скоростта, че въздушната възглавница не се е задействала. Този мост се превръща в ледена перзалка. Освен това, няма обезопасителни мантинели отстрани. има абсолютно неадекватни прегради. Вратите се затварят механично. Това означава, че те са поставени там по-скоро за заблуда. Те нямат никаква функция по отношение на обезопасяването. Трябва да има прегради, които да са от съответният издръжлив материал с 95 см, 95 см на височина между а, решетките на тези прегради има 25 см разстояние. Според а, а, регламент 1317 на Европейския съюз, те не могат да изпълнят функцията си. На моста няма поставени пътни знаци за опасност, за ограничение на скоростта, за хлъзгава повърхност. А изобщо не се споменава, че има риск автомобила да падне във водата. Този мост обаче ежедневно се използва от много голям брой пътници. Той е част от световното културно наследство. Той е обект на световното културно наследство, но все пак трябва да бъде и безопасен. Според член 81 на закона за испанското културно наследство. Искаме да бъдат приложени следните мерки за безопасност. Първо, трябва да има знак преди да достигнат а, превозните средства до а, моста. Трябва да се каже, че той е хлъзгав. Трето, да се покаже, че има ограничения а, и да има структу... структури, които да обезопасат моста. През 2011 година фирмата е похарчила 1,2 милиона евро обществени средства – което, които пари, с които пари те боядисаха моста, но не отделиха едно евро за безопасност. Освен това, достъпът не е осигурен. хора с ограничена мобилност не могат да стигнат до този мост. Така че има и изискване за предоставяне на достъп на хора с увреждания. Има много голям брой стълби, които те не могат да преодолеят. Министерството на строителството трябва да предприеме необходимите мерки. Ние искам, не искаме нищо друго, освен безопасност на този мост и предотвратяване на бъдещи е, инциденти с е, фатален край. Именно за това създадохме фундацията Микел Ориарте. Е, председателят помоли ораторът да говори по-бавно. Създадохме фундацията Микел Ориарте с а, средствата, които получихме като обещетение след а, инцидента. Нашето желание е да продължим да работим по тези въпроси в памет на сина, когато загубихме. Необходими са правила за безопасност, за да е сигурно, че а, има мерки за а, а, ограничаване на инцидентите по моста. А, разбира се, важни са културните паметници, но човешкият живот е още по-важен. По така че Обръщам се към комисията от името на всички, които използват моста Виская, с молба да се вземат с въпроса в памет на нашия син. Благодаря, господин председател. А, имайте предвид, че нямаме време. Кристина, заповядайте. Благодаря за дадената ми дума първо. Най-напред искам да изкажа, свой, да изкажа своите искрени съболезнования към близките на загиналия. Това е най-ужасното нещо, което може да се случи на човека. Уважавам вашият ангажимент да превърнете трагедията в нещо положително. Осми канал, за да слушате превода. O el enchufe, ¿sabes? O cambiar los cascos, cambia los cascos. A ver, ahora, ¿pueden hablar de traducción? Eh, Angela, perdona. Ángela. No problem. It's okay. Um, yeah, ganz kurz zusammengefasst. Добре, сега продължавам. Съвсем накратко. Бих искала да изразя своите съболезнования на семейството Радвам се, че все пак са превърнали тази трагедия в нещо положително, опитвайки се да предотвратят бъдещи инциденти. Надявам се, че ще можем да оставим петицията отворена и да напишем писмо на, на предприятието, на дружеството, което се занимава с сигурността на а, моста. Сигурността и безопасността са най-важни. Да, знам, че моста е част от световното наследство, но това, което чухме от вносителката на петицията е много ясно. Трябва да се подобри безопасността на моста. Той все още се използва и докато говорим тук по тези въпроси, може да се случва и друг инцидент. Надявам се, че не е това случая, но все пак трябва да сме много внимателни. Извинявайте. Направих грешка. Най-напред комисията трябваше да вземе думата. I cannot understand it. Estaba, estaba diciendo Esta es una cuestión de la que no, de la que no puedo entender. Que, que... Сега, това наистина не мога да го разбера. Имаме тук точка от а, програмата, пък нямаме представител на комисията. Това не е приемливо, мисля аз. А, бил е в залата, ама сега вече не е. А, ето го. Ето го, връща се в залата. Eh, Господин Фулс, имате думата. Заповядайте да се изкажете по тази петиция. Thank you very much. Много ви благодаря. Сега, преди да започна, искам също така да подчертая, че ние разгледахме този случай, който беше представен на нашето внимание преди седмици. Няколко години работих като парамедик, така че съм виждал много инциденти, много катастрофи, много злощасти от различно естество. Бях, работих в линейка. Сега искам така да обясня, че това, което правим, не означава, че ние избутваме проблема под килима, просто посочваме инструментите, които са правилни и онези, които са погрешни и онези, които изискват много усилия, които в крайна сметка ще се окажат похабени. Най-напред директивата за строителните материали, която беше спомената неколкократно. Нека да не забравяме, че тази директива е един инструмент, който премахва бариерите за търговия. Бариерите, които се създават от националното законодателство. Дори и в приложението да имате съответните изисквания, всъщност не говорим за сигурността и безопасността на самата сграда. Няма изисквания за безопасност на самата сграда. Просто става дума за това дали има изисквания за безопасност на самите материали. Материалите след това трябва да бъдат изпитвани според хармонизирани правила. Така че всичко, което се изисква на национално ниво, се събира в стандарта и се тества в последствие. Така че резултатите от тестванията и изпитванията да не подлежат на съмнение. Това се съдържа в директивата за строителните материали. Тоест, това не е нещо, не се казва там, че мостът трябва да е безопасен. А, така че имаме тук една директива, която в този случай може да се му каже извън точката, в която може да се използва този аргумент за повишаване на безопасността на самия мост. Може да бъдат тествани някои от частите. Тук виждам някои, няко вашите слайдове. Може да се тестват някои от елементите, бариерите, стълбовете, колоните. Те могат да бъдат тестани, тествани. Да се излезе с декларация за това а, какви са техните параметри, ако има национални изисквания. Това е. Но как да се проектира, къде да се поставят тези елементи? Всичко тук зависи от проектанта. Самите власти трябва да, да проверят изискванията за безопасност, които са заложени на местно, регионално и териториално ниво, независимо кой е отговорен. Тези власти трябва да проверят дали са изпълнени изискванията, но ние само тестваме материалите. Ние не тестваме мостовете или сградите като цяло. Eh, si no, ме, ме permítanme porque eh, yo vivo a trescientos metros de este puente colgante, lo conozco bien. Dice, pero y permítame hacer. Аз съм, съм бил на този мост, много добре съм запознат с него. Говорим за тестването, за изпробванията. Знаем за какво говорите, но тук не става дума за детска играчка, която трябва да отговаря на някакви стандарти. Не говорим за конструкция от преди 150 години. Не говорим за Айфеловата кула. А, говорим за частта от моста, която прехвърля колите от едната страна на другата. Ако тук няма съответните мерки за безопасност, които да са предприяти на, в този паметник, включен в списъка на ЮНЕСКО, то в този случай сме изправени пред сериозен риск. Не казвайте просто, че това е местен проблем. Тук имаме проблеми свързани с пътната безопасност и нещо, което въобще тук не беше споменато. Ето това. Как е възможно? Ако ако имам някакво увреждане, как може дори да сляза и 30 стъпала, ако няма рампа за хората с увреждания? Това е за нарушение на европейска директива. Така че поне на мен ми се струва пределно ясно, че тук има противобой. Нали комисията се казва, ми не, не, не, това си е местен проблем. Не, тук наистина ще трябва да вземете позиция и а, да приложите европейските правомощия в тази област бих искала да отговорите на тези въпроси и след това ще дам думата на другите, преди да, да дам думата отново на жалбоподателя. Давам думата на колегите за изказвания. Enhorabuena por su actitud, pero además yo creo que aquí hay varios puntos que no se tocan. En primer lugar. Сега мисля, че тук са включени няколко най-разнообразни въпроса. Най-напред мерките за безопасност, които въжат в цяла Европа. Тук не, не, не става дума просто да се цитират някакви разпоредби от европейското законодателство. Това са проблеми, които ние всички виждаме. И ние трябва да погледнем със свежи очи на това европейско законодателство. Има нови съвременни технологии, има мостове в Нью Йорк, които са по-стари от този. И е много лесно и е напълно естествено те да бъдат ремонтирани. Не е задължително да се изменя начина по който изглеждат. Има си обаче съответните машини, технологии, които са разработени и тези мостове подлежат на ремонт ремонт. Аз също съм виждала а, моста, често съм го ползвала преди с баща ми, когато бях малка. Много хора се възползват от моста. Стотици хора, стотици коли Наистина хората го използват този мост, за да отиват на работа, например. Така че трябва да има съответната безопасност, която да е осигурена. Трябва да се направи пълна проверка на всеки един компонент, на всеки елемент. И трябва да можем да си го позволим това. И да, тук става дума за наследство. И ако трябва, ще се промени вида на целия мост, ако е необходимо за безопасността. Така или иначе. Съжалявам, че го казвам. Защото в крайна сметка то се ползва от много-много хора. И трябва да се провери абсолютно цялата конструкция. Ние това трябва да гарантираме, че той е безопасно. Това е заложено в член 3 от договора за Европейския съюз. Там става дума за наследството, за световното наследство. Така че всички тези проблеми са изключително важни. А... Да, наистина шокиращо е когато имаме паметник на културата, който е защитен от ЮНЕСКО, а Европейската комисия не може да гарантира безопасността на този паметник и хвърля отговорността на общината или на друг административен орган – който в крайна сметка е изхарчил 4 милиона евро, за да боядиса а, този мост, като ораторката се обръзва, обръква и казва драхми, но всъщност става дума за евро, наистина. Трябва тук да се предприемат съответните стъпки от страна на комисията и се възползвам от присъствието на представителя на комисията тук. Може ли комисията да сертифицира безопасността на този мост? Може ли да направи съответните проверки и да извлече съответните заключения за това дали този конкретен паметник е безопасен или не? Така че, ако се допусне такава възможност, той да не е безопасен и гражданите да виждат това и да страдат от това, може би административните органи тогава а, трябва да се подчинят на изискванията той да стане безопасен. Или в противен случай трябва да се извади от употреба. Може би трябва да си остане включен в списъка на ЮНЕСКО, но да не се ползва. Благодаря. Господин Бущинаро. Съвсем накратко. Две бележки. Най-напред. ЮНЕСКО не влиза в европейското законодателство. Това е пределно ясно. Когато говорим за световното наследство на ЮНЕСКО, това не е част от законодателството на Европейския съюз. Има си други директиви. Ама колкото и малко да знам а, за управлението на подобен тип паметници, за, за градското управление, най-напред Общинския съвет установява съответните правила и технически изисквания за безопасност, не правителството, на Общинския съвет. На второ място полицията и съответните органи, пътна полиция, те си сътрудничат тясно с местните органи и с Общинския съвет, за да може правилата да бъдат прилагани на практика и разбира се регионалните, националните органи акредитират мерките и гарантират, че мерките, които се предприемат, са на нивото на безопасност, което е описано в съответното национално законодателство. Аз не съм експерт по пътни условия, но тук не виждам много ъгъла и перспективата на Европейския съюз и начините по които по-европейски да се справим с тези проблеми. Става дума а, за на местна компетенция. Поради тази причина, да, ние приветстваме усилията а, на семейството и съжалявам, наистина, моите съболезнования, знам вашата болка, защото при други обстоятелства съм загубил дете. Но наистина този проблем трябва да се реши от местните власти. Във вашия град трябва да им се обясни, че е тяхно задължение, че в тяхните правомощия а, да прилагат изцяло и правилно пътните правила за безопасност при условията, които те са решили и набелязали. Дори може би като се спре пресичането на моста за определен период от време, защото световно наследство или не, Правилата за безопасност са всеобхватни и те трябва да бъдат прилагани. Точка. И сега представителя на комисията много бързо, много бързо, две минути. More or less, Малко или много беше обяснено тук. Имаме си кодекси за строителството. Те са заложени в законодателството и зависят от националното законодателство на държавите членки. В федералните държави едно ниво по-низко, регионите решават какво да става и възоснова на това наистина трябва да се определят правилата за безопасност. Трябва да има безопасност, обща безопасност, това да се казва или пък да има подробни стъпки за това какво може да се направи. И след това вече зависи от проектанта. В този случай те отдавна са покойници, но зависи от компанията, която отговаря за моста, да прилага правилата за безопасност. И имаме контролни органи, които гарантират безопасността на моста и в крайна сметка те носят крайната отговорност. Те трябва да видят дали са изпълнени изискванията или пък има риск за тези, които ползват моста. Но строителните правила са влезли в националното законодателство. Може да има регионални правила, които зависят от националната уредба на държавата членка. Съответните органи трябва да гарантират, че изискванията се изпълняват и прилагат на практика. Вие не отговорихте на въпроса, който ви зададох преди това. Въпросът за достъпа до моста. Вие не казахте, вие казахте, че има директива, че има директива за безопасността от където казвате, че е заложено че може да се разгледа отново безопасността на моста. Поне вие това казвате. А, аз също искам да изразя възхищение към семейството за техния кораж. Не всеки може да се справи с загубата на син и те му правят всичко възможно, за да избегнат повече смъртни случаи. Те лесно можеха да се вглъбят в себе си, но не са го направили и тяхното поведение е достойно за възхищение. Мисля, че този въпрос е толкова ясен – че ние като комисия знаем какво да правим. Трябва да пишем на правителството, да следваме обичайната процедура за водена на кореспонденция с местните регионалните власти. Този мост трябва да се разгледа от гледна точка на безопасността, трябва да се запази като паметник на културата. но трябва да са изпълнени абсолютно всички изисквания за безопасност, така че да не е възможно при хлъзгане на автомобила той да падне. Така че тук трябва наистина да се изпълнят абсолютно всички условия за безопасност. Това е минималното изискване и вече трябва да има последващи действия, не само да се изпрати едно единствено писмо. Трябва да се след, едно, след един месец да видим какъв точно отговор сме получили, какво да се направи след това. Господин Булон. Благодаря, господин председател. И аз искам да изкажа своите съблизнования на родителите, които искат в, общ, в интерес на всички да внесат този, тази петиция, но ем, трябва да подкрепа всички, които се изказаха до сега, т.е. сами <clears throat> собственика на това съоръжение трябва, е отговорен за а, мерките за безопасност. Тоест, местните органи на властта, които всъщност са собственици на съоръжението, трябва да осигурят безопасността, т.е. да вземат необходимите мерки и да предадат да, а, нещата в ръцете на съответните власти. Така че искам да питам вносителите на, на петициите дали са се обърнали към местните органи на властта, какво са направили и получили ли са някакъв резултат, получил ли някакъв резултат и така нататък. Сега давам думата на вносителката. Благодаря ви, господин председател. Сега. Ние сме дошли тук в Европейския парламент защото сме провели всички възможни срещи, всички възможни срещания през последните две години и половина с местните власти, с регионалните власти. Всички получиха пълна информация за случилото се. И в крайна сметка никой нищо не свърши. Така че това, което ни остана, беше да дойдем тук в Европейския парламент. Регионалните власти не реагираха на нашата кампания. Така че ние се чувстваме доста уязвими. Затова сме тук. Възползвахме се от всички възможни канали, от всички възможни пътища на действие. Председателят, позволете ми да приключа, като кажа, че това е най-елегантният възможен мост, но той не е безопасен. От това, което видяхме, от това, което чухме, приемам предложението да пишем на местните, на регионалните власти. Първото писмо ще бъде изпратено на собственика на моста, на пристанищните власти, като там ще изтъкнем, че трябва да се преразгледа безопасността, че не може да се продължава така, че те носят отговорност за безопасността във всички аспекти за този мост. След това ще се обърнем към Европейската комисия. Бихме искали петицията да остане отворена. Комисията трябва да разгледа въпроса, свързан с безопасността. Да, има директива на парламента и съвета по въпросите за инфраструктурната за безопасност. Много ви моля да използвате този текст, тази директива. Също така въпроса за достъп а, до моста на хора с увреждания. дали моста отговаря на директивата по тези два въпроса? Безопасност и достъп за хора с увреждания. Съгласни ли сте? Да, добре, благодаря ви. И сега минаваме на точка 9, а именно доклад по визитата в Мадрид. Благодаря на преводачите в този момент. Те останаха допълнително време. If you don't have any problem to continue in English, so uh, I'm going to give it uh, the, uh, the, the floor first at all uh, to Madame Ber.